Buenas tardes a todos и todas. Добър ден. Отново добър ден на всички. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, дами и господа, много моля да вземете местата си, за да започнем своята работа. Първо трябва да ви приветствам. Добре дошли на това съвместно изслушване на Комисията по граждански свободи и Комисията по конституционни въпроси, съкратени Либе и Авко. Имаме също членове на Комисията Юри, Комисията по правни въпроси, която е асоциирана към това изслушване. Членове на Комисията по образование, Комисията по петиции също са поканени. Поканени да участват на това изслушване. Изключително се радваме да приветстваме тук кандидата за заместник-председател на комисията, госпожа Вера Юрова. Благодаря ви, че сте тук сред нас. The name of designate for... Ценности и прозрачност е името на ресора на кандидат-комисара по член 7 на нашия правилник за дейността, където се държат указанията за одобряване на комисари. Парламентът първо трябва да направи оценка на кандидата за комисар по общите му компетентности, както и личната му независимост, както и да направи оценка на познанията за съответния ресор и уменията за общуване. Искам да припомня, че Комисията по правни въпроси, Комисията Юри, след като разгледа комис... декларацията за финансови интереси на госпожа Юрова, не направи никакви възражения за изслушването на това, за извинете, за провеждането на това изслушване. Това е изключително важно. Дебатът е подреден, както винаги имаме ясна структура. Кандидата за заместник-председател трябва да направи изказване, което да е до 15 минути. След това ще проведем дебат с 25 въпроса максимум, има първи кръг, представители на всички политически групи и след това останалите членове, които са се записали. Те могат да зададат своите въпроси. Както казах, максималният брой въпроси е 25. Всеки е въпрос следва една и съща структура. Една минута за въпрос, кратък въпрос, две минути отговор – след това една минута допълнителен въпрос, съпътстваш въпрос или някакъв коментар. И накрая всеки един блок от 5 минути завършва с кандидата за заместник-председател. Последни думи. Започваме с представители на политическите групи, техните координатори или членове, които имат право да представляват групата. Има превод на 23 официални езика на Съюза. Това изслушване се съпредседателства от две, двамата председатели на две комисии, АВКО и ЛИБЕ. Председателят Яни и аз ще председателстваме и двамата ще бъдем изключително стриктни, що се отнася до спазването на правилника и на времето. Има определено точно време за вземането на тази зала, за работата на устните преводачи и за да се уважаваме, много ви моля да ограничите формулировката на въпросите, на отговорите до това, което казах малко по-рано. Не ми се иска да ви прекъсвам. Председателят Яни също. Благодаря. И накрая за участието на Либе и значимостта на това изслушване на госпожа Юрова. Ние я познаваме. Тя последните пет години е била много пъти сред нас. Тя е опитен комисар. Отговаряше за правосъдие и защита на потребителите. Сега ще отговаря за ценности и прозрачност – включително заместни председателска позиция в Европейската комисия. Ще отговаря за Рейндерс, за правосъдие и Дали за равенство. Ресорът на госпожа Юрова включва изключително важни теми за комисията Либе, т.е. координиране на работата на Европейската комисия, и върховенството на закона, включително изпълнение на нов механизъм за върховенството на закона и права. Също така прилагане на Конвенцията за правата на човека, както и Хартата за правата на човека. Тя е задължителна, влезе в сила преди 10 години с влизането в сила на Лисабонския договор. Също така борба с дезинформацията, измислените новини, опазване на свободата на, пресите, на пресата, медийния плурализъм. Всичко това са елементи от дневния ред, опазване е, на ценностите, прозрачността и демокрацията. Това е при сърце на комисията Либе и на много от нашите депутати. Така че ще слушаме много внимателно поясненията, които ще ни бъдат дадени от кандидата за заместник-председател Юрова по тези основни теми. Сега ще дам думата на председателя от името на АВКО, който председател с мен, господин Таяни, за а, първоначално изказване. Лагилар. Господин Лопес Лагилар, поздравявам кандидата за заместник-председател Юрова. Искам да припомня, че нейната автобиография както и нейните отговори на писмените въпроси бяха раздадени на всички депутати. Те са публикувани също и на сайта на Европейския парламент. Искам да припомня, че продължителността на това изслушване е 3 часа. Искам също да кажа, че много се радвам, че ресорът на заместник-председателя включва една роля на поддържане на разговора между съвета и парламента, водещите кандидати, транснационалните листи също така са сред нейния ресор, разбира се, ако бъде избрана за заместник председател. Кандидата за местни председател трябва да представлява Европейската комисия също на конференцията за бъдещето на Европа, точно по тези въпроси, които изброих. Също така трябва да поддържа тесни връзки с парламента при промени в избирателното право и да поддържа връзките с съвета. Кандидатката за местник председател трябва да се занимава с съответните комисии, за да се подсили транснационалното измерение на изборите, както и демократичната легитимност на изборните процеси. Много се радвам също така, че Госпожа Йорова трябва да се занимава също с подобряване на функционирането на инициативата за европейските граждани или инициативата на европейските граждани. Тя трябва да работи също за по-активното участие на гражданите при вземането на решения в Европейския съюз. В писмените отговори тя ясно казва, че иска да се занимава с тема, която е много важна за нашата комисия и за парламента, като например ратифицирането на изборния закон, регистъра за прозрачност и така нататък. Тя е наш съюзник и то важен съюзник на следващите 5 години. Както припомня председателят Лопес Агилар, и аз искам да го подчертая, тъй като аз съм журналист, една от темите, което трябва да се занимава тя, е свободата на медиите – 16 октомври ще отбележим годишнина от убийството на Дафне Каруана Галиция в Малта. Искам да припомня днес тази дама. Барто Педро, Лоренте както и много други. С тях искам да припомня всички журналисти, които са били жертва, защото са се борили за истината. Искаме борбата за истината както и тази на Ян Кузък, да излезат на преден план и да се установи кой ги е убил. Скъпи приятели, трябва да искаме от Русия да гарантира свободата на журналистите. Как може да искаме от Турция да гарантира свободата на вестниците? Изключително важни неща, които трябва да правим по цял свят, ако ние не сме на първа линия при опазването на правата на журналистите. Веднага давам думата на заместник-председател, кандидатката заместник-председател Вера Юрова. Имате 15 минути, заповядайте. Господа са председатели, госпожи и господа депутати, благодарна съм, че имам тази възможност да съм отново пред вас за изслушване и да поискам вашето доверие. През последните пет години аз често идвам в парламента и се радвам, че виждам толкова много познати лица. Очаквам да работя с всички вас през следващите години. Моята роля в следващата комисия, ако ме утвърдите, ще бъде работа по изключително важни въпроси. Това е ресор, който е свързан с душата на Европа. Това е ресор, в центъра на който са хората. Както казано в избраната председателка, ресорът е реакция на предизвикателствата, пред които е изправена, както външни, така и вътрешни. Целта ми ще бъде Европа да стане по-демократична и прозрачна. Европа да стане да може да се бори по-добре срещу новите заплахи, в това число унези идващи от цифровизацията и също така да е в по-голяма степен е, способна да защитава ценностите, които отстояваме, в това число върховенство на закона и свободата на медиите. Както пише Тимоти Снайдер, Конституцията се заслужава да бъде опазвана. Върховенство на закона се заслужава да бъде опазвано. Демокрацията се заслужава да бъде опазвана, но всичко това може и ще бъде загубено, ако всички чакат някой друг да го направи. Този ресор е доказателство, че комисията няма да чака. И аз знам, че ще мога да разчитам на парламента като е, верен съюзник. Също така бих искала Европа да стане по-силна и по-обединена, като изграждам мостове между различните части на Съюза. Тази година в Чешката република, както и в много страни от Централна и Източна Европа, ще отбележим 30-та годишнина от края на тоталитаризма. Днешният Европейски съюз е изграден върху развалините на Берлинската стена, върху духа на движението Солидарност в Полша, Балтийския път и Кадифената революция в бивша Чехословакия. Аз помня много ясно у нези дни. Помня всичко много добре. Ние искахме промяна – Искахме да се присъединим към Европейската общност не заради материалния интерес, а заради основните свободи. Европейските ценности са нашата обща основа. Те ни обединяват. От севера и юга, изтока и запада, те преодоляват различията в езика, културата и традициите. Ето защо отстояването на нашите ценности, основните свободи и върховенството на закона трябва да бъдат нашата основна цел. И това трябва да бъде и двигател на европейското единство, а не източник на разделение. Това ще е духа, който аз ще искам да отстоявам по време на следващия мандат. Нека сега да очертая своите три приоритета. Първо, да подобрим функционирането на европейската демокрация, в това число начинът по който назначаваме и избираме европейски ръководители. Тази година се увеличи избирателната активност по време на европейските избори. Това е възможност, но и отговорност. Ние не бива да разочароваме гражданите. Както каза новоизбраната председателка, Една от пуките, които можем да извлечем, е, че трябва да подобрим системата за водещия кандидат, като разгледаме въпроса за транснационалните листи, аз ще използвам своята роля като председател на групата на комисарите за нов тласък на европейска демокрация, така че комисията да даде своя ярък принос към работата на конференцията за бъдещето на Европа по тези въпроси и да бъде честен посредник между институции. Е, за да ни вярват гражданите и за да бъдем и за да отговаряме пред тях, аз мисля, че ние в европейските институции трябва да бъдем за пример. Това означава законодателния процес е, да бъде добре разбран, разбран, разбираем и в него да няма скрити интереси. Ето защо трябва да работим за общ регистр за прозрачност и независим орган за етика, който да е единен за всички европейски институции, както е записано в политическите насоки. Това ще бъде ярък символ на нашата решителност да надграждаме върху европейската политическа култура, като спазваме най-високите етични изисквания. Вторият стълб ще се основава на ценностите, в това число върховенство на закона и свободата на медиите. Върховенство на закона е в основата на европейската солидарност и взаимно доверие. То е изключително важен за функционирането на европейското право и единния пазар. Едно е сигурно, не можем да приемаме върховенството на закона за даденост и затова трябва да градим култура на върховенството на закона възосновата на взаимното уважение трябва да отдаваме предпочитание на диалога и да избягваме кризисни ситуации, но заедно с това трябва да решаваме проблемите там, където те възникват. Аз ще работя принципно и решително, като използвам всички налични инструменти. Както знаете, Франс Тимерманс работи неуморно по тази тема и моята роля, според мен, ще, бъ... ще състои в това да продължа работата му през следващата комисия. Ако ме утвърдите, аз ще обединя усилията си с комисаря за правосъдие, за да обогатим инструментариума за върховенство на закона, в това число годишният цикъл на преглед на върховенство на закона. Това е свързано и с призива на парламента за механизъм, който да анализира ситуацията във всички държави членки. Разчитам на Европейския парламент да се присъедини към тези усилия, за да може върховенството на закона да се радва на защита и справедливост. Госпожи и господа, цифровизацията е свързана с много ползи и тя може да засили демокрацията, но също така е, излага демокрацията на нови заплахи и засилва стари заплахи, в това число външна намеса и разпространение на дезинформация. Е, това е реална заплаха, а не тривиален въпрос. Неодавнашно обсъждане в Оксфорд е, за глобалния ред за дезинформация установи наличие на данни за организирани кампании за манипулации по социалните медии в 70 страни а през 2018 година те бяха 48 в цял свят. Държавните и недържавни субекти в все по-голяма степен използват социалните медии за подкопаване на доверието в демокрацията. Те все повече използват политически ботове за разпространение на език на омразата, незаконно събиране на данни, разполагане на армии с тролове. Всичко това води до поляризация в обществата. На свой ред това може да доведе до насилие, тъй като и в Европа вече има физически а, нападки срещу политици, журналисти или представители на малцинствата. Не можем да бъдем наивни. Враговете на демокрацията вече използват цифровата сфера. Ние трябва да засилим своята способност да реагираме и да се съпротивляваме. Вацлав Хавел обобщи демократичните предизвикателства, когато написа преди интернет. Естественият е, недостатък на демокрацията състои в това, че, изключ... че тя е изключително уморителна за онези, които държат на нея честно. Заедно с това дава възможност на онези, които не се отнасят сериозно към нея, да правят каквото искат. Днес аз бих добавила и за онези, които искат да злоупотребяват с нея. И в действително защита на демокрацията и свободите не е лесно начинание и работата и пред нас има много работа. Аз съм твърдо решена да реагираме решително на тази заплаха, като спазваме напълно свободата на словото. Ние не започваме от нулата и искам да изразя своето уважение към колегите в комисията, които работиха с мен по този въпрос през 2018 година, в това число госпожа Могерини, господин Ансип и комисаря Габриел. Ние вече предприехме необходимите първи стъпки, но това са само първите стъпки. Ако бъда утвърдена, аз ще разработя европейски Европейски план за действие за демокрация, който ми беше възложен от новоизбраната председателка като инструмент за даване на нов тласък на демокрацията, така че тя да стане по-устойчива. Това предполага създаването на интелигентна нормативна база, както и последователно и взаимно свързани структури. Аз ще работя по решение за повече прозрачност – по платените политически реклами и повече яснота по финансирането на европейските политически партии. Също така ще направя внимателна оценка дали платформите са спазили задълженията им по кодекса за, за недопускане на дискриминация, но, но а, ние трябва, имаме нужда от капацитет и, и научни изследвания, за да установяваме заплахите там, където те възникват, това число на ниво държави членки. Обществото трябва да е в състояние да разбере мащабите на опасността и да помогне на хората да се защитават, като ги осведомим, особено по въпросите на цифровата грамотност. И за да се борим резултатно срещу дезинформацията и за да изграждаме решителност, ние имаме нужда от комплексен подход, в който да участват правителствата, политическите партии, платформите, журналистите, учените, преподавателите гражданското общество. И при разработването на тази важна политика аз ще водя диалог с вас и ще ценя вашият принос. Друга ключова област ще бъдат свободата на медиите и плурализма. Аз мисля, че ние трябва да продължим да финансираме проекти за свобода на медиите и да подпомагаме журналистите, чиято безопасност е изложена на опасност. Аз ще използвам всички политически и правни инструменти, с които разполагам, за да продължим работата по идеи като доклад на групата на високо равнище за медийна свобода и плурализъм. Третият стълб на моите задачи са основните а, е, свободи. Основните свободи имат ключово значение а, е, за Европа е, и, и ценностите, които всички ние толкова, на които всички ние толкова държим. И това е приобщеност за всички, равенство за всички, сигурност за всички и цифрова трансформация, ориентирана към хората. Осъзнавам, че ние трябва да защитаваме хората и техните основни свободи всеки час, всеки ден. Няма да изоставим никога. Ще продължа работата, която започнах при сегашната комисия за Хартата за основни свободи. Скоро ще отбележим 10-та годишна от хартата. Аз ще използвам този момент за преглед на тази стратегия като заместник председател, ако бъда утвърдена, аз ще създам хоризонтална отговорност и искам в основните свободи да бъдат включени във, всич, всичките ни дейности. Искам също така основните свободи да бъдат включени при разработването на политиката на комисията по изкуствения интелект, цифровият преход и политиката по равноправие. Искам да подчертая нещо. Основните права не са пречка към новаторството тъкмо обратното. Те ни дават възможност, когато търсим решение, да поставим на първо място хората. За мен, например, аз съм убедена, че това ще ни даде възможност да бъдем лидери, така както бяхме при регламента защита на данните. И накрая бих искала да направя така, че Европейският съюз да се присъедини към Европейската конвенция по правата на човека. Това ще бъде ясен знак за нашата ангажираност към основните свободи. Уважаеми депутати, аз съм убедена, че Европа може да бъде силна и да убеждава света в в ценностите, които отстоява, ако бъдем обединени. Ние имаме нужда от по-добра и по-самоуверена Европа, която да защитава гражданите от глобалните заплахи. За тази цел ние трябва да работим заедно по-добре. Всички тези области ще разчитат на тясно взаимодействие между Европейската комисия и Европейския парламент. Ние ще получим резултати само ако има силно междуинституционално сътрудничество, аз винаги съм готова да работя с парламента и вашите парламентарни комисии на всички етапи на процеса на разработване на политиката и политическия диалог в дух на лоялност, доверие и прозрачност. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Факта, че спазвате времето, също е добър знак за нас. Много благодаря, госпожо кандидат за местни председател. Сега започваме с първият кръг от въпроси. Въпроси от е, лидерите на политическите групи, от комисиите АВКО и ЛИБЕ. И след първите седем въпроса и отговора ще започнем, ще преминем към втория кръг от въпроси от членовете на комисиите Авко, Юри, Либе. Първият оратор е Роберта Мецала. Тя е координатор на НП в комисията Либе. Имате думата. Много благодаря за вашето всеобхватно въведение, госпожо кандидат заместник председател. Благодаря за работата ви в последния мандат. Вашето портфолио е много важно. Ако бъде застрашен един от неговите комбин... компоненти, ще се стигне до срив в работата на други места а, вие трябва да обръщате внимание на ефективността на прилагане на тези а, механизми във всички държави членки. Една важна част е свободата на медиите. станахме свидетели на убийството на Дафне Каруана Галиция и Ян Кузяк. Какво конкретно можете да направите, за да защитите журналистите не от убийство в най-лошия случай, а от а, непрекъснати затруднения на тяхната работа и какво ще направите в връзка с а, а, законодателството антислаб. Много благодаря за вашите въпроси. Госпожо Мецал, ще се опитам да отговоря максимално конкретно. Ще ви кажа нещо лично. Споменате убийствата на Дафна Каруана Галиция и Ян Козяк. Аз Срещнах семейството на Дафна Карона Галиция, срещнах майка и сина и в Малта и обещах на майката на Дафна Каруана, че ще следя хода на разследванията, защото майка й очаква справедливост. Също така обещах на нейния син, че ще направя най-доброто за закрилата на журналистите и за осигуряване на тяхната професионална свобода в цяла Европа. Аз съм решена да направя всичко и смятам, че моята позиция ще ми позволи да променя положението а, за журналистите. Свободата на изказването, свободата на медиите а, и върховенството на закона са взаимосвързани. Без върховенството на закона Европа няма да функционира нормално. Знаете, ако мога да кажа така, Европейският съюз представлява един постоянно развиващ се компромис възоснова основа на множество договори, ние умеем да правим компромиси, но в същото време трябва, трябва да знаем в кои области не можем да отстъпваме. Една от тези области е върховенството на закона. Това е свободата на изказване, на изразяване и факта, че всички трябва да са равни пред закона. Наясно сме, че трябва журналистите да бъдат защитени по-добре. И миналият мандат ни показа, че е, сме, не сме направили достатъчно е, и че трябва да бъдем в постоянен диалог с държавите членки, защото ако върховенството на закона не се спазва в някои държави членки, то цялото пространство на правосъдие и върховенство на закона ще бъде а, е, нарушено а, по отношение на законодателството, което, което трябва да защитава журналистите от а, обвинения в клевета. Знам, че някои журналисти са обект на такива преследвания. В а, международното а, частно право има някои а, предложения и а, нашата идея е да предложим правна помощ на журналисти, пострадали от такива обвинения в клевета. Една минута. Преди убийството на Дафне Каруана е било разследването на получаване на платено гражданство в Европейския съюз. Ние знаем много добре къде са слабостите в законодателството, в изпирането на закона. Но правата на европейските граждани не бива да бъдат предоставяне на отворена врата за престъпни намерения и не бива да да спираме усилията си да се освобождаваме от подобни схеми на купуване на гражданство. Съгласна съм, трябва да се освободим от тези схеми, но за съжаление не сме компетентни да предприемам подобни стъпки. Онова, което вече направихме по време на предишния мандат, е да направим предложение, ако държавите членки искат повече прозрачност, да го направят и също така да имат повече контрол върху целия процес. Но трябва да има доказана връзка а, с а, такива вредни намерения. А, ако една държава предложи гражданство срещу пари, всъщност се получава гражданство за целия Европейски съюз. Така че трябва да има по-строга проверка на онези, които искат европейско гражданство. Трябва да бъде и ясно какви са техните намерения, когато те искат да си купят гражданство. Трябва да противодействаме на схеми за избиране на пари. Но трябва държавите членки да са в състояние да контролират целият този процес на оценка на подобни случаи. Вторият оратор е координатора на социалиста и демократите Габриеля Бишов. В вашето възложително писмо е записано, че вашата задача ще бъде от особен характер, защото вие трябва да посредничите между Европейския парламент и съвета, особено във връзка с системата за водещите кандидати и транснационалните листи. Всеки от присъстващите тук знае каква Херкулесова задача е това, за да се постигне действителен напредък. Надявах се да бъдете по-конкретна в вашите писмени отговори на въпроси по отношение на начина и на целите, които преследвате в, този, в тази насока. И за това искам да ви питам конкретно, как вие виждате ролята си на, после, на посредник? Имате ли конкретни идеи как да подходите? Вие посочихте, че ще участвате в а, а, конференцията за бъдещето на Европа и там а, искате да използвате ролята си а, като посредник. А, може ли малко по-конкретно да обрисувате а, вижданията си? Много благодаря за въпроса. Действително, задачата е доста сериозна. Аз получих а, тази задача от а, новоизбраната председателка. Трябва да се опитаме а, от втори път да се справим по-добре. Знаете, че а, вторият а, опит за прилагане на системата за водещите кандидати не беше толкова а, не, без, а, безспорна. Споменахте и конференцията за бъдещето на Европа и моята роля там. Ако се върнем към инициативите и сравним различните възможности за системата с водещите кандидати и за транснационалните листи. Аз ще се опитам да търся такъв механизъм, който не само да изпълнява необходимите критерии е, за е, резултатите от е, изборите, т.е. не само да гарантира равнопоставеност между държавите или пък да запази баланс в изборния процес. Ще се опитам да разгледам и приложимостта на транснационалните листи, какви са плюсовете и минусите – ще кажа нещо конкретно. Може би и транснационалните листи ще привнесат едно допълнително европейско измерение в предизборната кампания за европейските избори, така че основните разглеждани проблеми няма да бъдат чисто национални, а ще бъдат от европейско естество. Това е плюс. А минусите биха били, че ще бъде по-трудно кандидатите в транснационалните листи да бъдат в пряк контакт с своите потенциални избиратели в целия Европейски съюз. По отношение на водещите кандидати, то действително трябва да търсим начин да повишим демократичната легитимност, както на европейския кандидат, така и на комисията. Водещият кандидат следва да бъде и първият кандидат за председател на комисията. след политическите дебати, които следва да проведем, а, смятам, че а, след средата на 2020 година а, ще имаме конкретни резултати. Председателят, съжалявам, нека да спазваме времето за изказване. И за това искам да помоля всички моите колеги и а, колегата да спазваме за изказ... времето за изказване. Кратък въпрос. Имате ли модел, който предпочитате, когато говорим за водещите кандидати? И как виждате между институционалните споразумения? Ще спазвам времето и ще отговарям все по-кратко. Така, започвам сега. Въпросът беше ясен предпочитаният от е, мен е, модел. Нямам такъв. Искам да изслушам е, експертите, да разгледам плюсовете и минусите. Хората, които работят с мен, знаят, че винаги се ориентирам към резултатите. Искам резултата да е отличен, защото ние работим за Европа. И трябва да отговорим на очакванията на европейските избиратели. А по отношение на междуинституционалното споразумение, може би то няма да е част от тази тема, но ще обсъдя този въпрос с заместник председателят на комисията Маро Шевчович, който отговаря за междуинституционалните връзки. Много благодаря. Сега дам думата на Ана Джулия Донат от Либе от името на Обнови Европа. Госпожо комисар, Правителствата на Польша и Унгария са обект на процедура по член 7 от Договора за Европейски съюз, но резултатът не е добър. Продължават нарушенията. Какво ще направи комисията, за да накара Польша и Унгария да спазват правилата, както всички други държави и да осигури закрилата на гражданите в Польша и Унгария? Решението за начало на процедура по член 7 беше взето от парламента преди една година. А, означава ли, съгласни ли сте, че комисията била неефективна? А, съгласни ли сте, че се дава зелена светлина на а, автократичните режими в Европа и в присъединяващите се държави? Благодаря, госпожо Донат. Въпросите ви бяха ясни. Първо, по отношение на върховенството на закона като цяло. Комисията е пазителка на договорите. Ние следим с положението във всички държави. И а, когато има систематични нарушения, ние предприемаме действия. Това беше случая в Полша. Проследихме също така дебата в връзка с случая на Унгария в съвета. Не съм съгласна, че до сега няма резултат. Процедурата по член 7 беше немислима за мен до този момент, но ето виждате, че се предприеха действия. Държавите членки обаче трябва да кажат как те тълкуват върховенството на закона и неговата защита в държавите членки. И това е един продължаващ процес. Искам да ви кажа, че комисията използва всички възможни инструменти, включително и процедурата по нарушаване на договорите и ги използва. В Унгария, например, ако не се стигне до някакво решение, може да се стигне и до съд. И точно това е най-важният момент. Когато разгледам Полша, например, и други държави, Европейският, съдът на Европейския съюз е висшата инстанция, която тълкува европейското законодателство. И решенията на съда всъщност са начин да убедим държавите членки и да го използваме като аргумент, а, за да ги принудим да се придържат към върховенството на закона. Това е най-стабилният стълб, на който се опираме. Разбира се, че ще продължим да обсъждаме процедурата по член 7 процедурата за нарушение ще я обвържем с бъдещия бюджет и искаме да използваме тази възможност по прозрачен и справедлив начин. Но аз лично смятам, че нещо трябва да се направи, трябва да има връзка с бюджета. Защото европейските граждани очакват от нас по-добре да защитаваме техните пари. Така че не съм съгласна, че не правим нищо. Съгласна съм също така, че а, трябва да се стремим към напредък. А, но, пак казвам, решенията на Съда на Европейския съюз са много важни за нас в този процес. Ако използваме по честен и справедлив начин всички инструменти, които са на наше разположение, ще постигнем необходимия напредък. Mm-hmm. Дори и бъдещите заместник председатели трябва да спазват времето. Сега Искате ли да реагирате? Да, в писмените си обяснения вие казвате, че върховенството на закона е неразделно от демокрацията и и прозрачността. Вие казвате, че вие ще се съсредоточите върху борбата с корупцията и други аспекти. този годишен доклад ще покрие ли всички въпроси, като например да защитава правата на неправителствените организации. Ще бъде ли част от този доклад а, препоръката на парламента да има препоръки специфични за отделните държави? Тук мога да отговоря и дълго, но ще бъда кратка. Новия механизъм, който ние предлагаме, основан на предложенията на парламента от 2016 година. Ние сме възприели основни части от тази предполага. Ние ще възприемем като основен принцип баланса между властите, като основополагащ за върховенството на закона. На второ място, независимостта на а, съдебната система и след това а, ще включим медийния плурализъм и свободата на медиите. Очакваме да си сътрудничим с парламента във връзка с прегледа и обновяването на стратегията за основните права. Ще има и друг план за действие за демокрацията. Там ще влезем в повече подробности за медийния плурализъм за борбата с дезинформацията и защита на избирателния процес. Ще очакваме да си сътрудничим близко и интензивно с парламента. Много благодаря. От името на Зелените и Либе, Тери Ренке. Thank you very much and... Uh, благодаря. Благодаря ви, че сте тук. Да. Радвам се, че битката за върховенството на закона е тук. Половин милиард души искат да защитите втори член. Нека да видим как ще минат следващите години. Колегите говориха не само, че съдебната система е обект на атака, но основните права също. И като че ли сме тръгнали към капан. От една стена, процедура, преглед на върховенството на закона. Там може да получим интересна информация, но няма да има някакви ясни последствия. След това, член 7 но този процес много лесно може да бъде блокиран, ако една държава членка не е съгласна. Затова ще попитам как ще направите така, че да са свързани тези процедури с финансови санкции по бюджета при нарушение на закона и как това ще има осезаеми последствия за държавите членки. Благодаря. Much, аз ви благодаря, госпожо Райнтке. Няма да говоря за финансови санкции, защото условието, което предложихме, новия европейски бюджет и върховенството на закона, бе система на мониторинг. При нея искаме във всеки един момент да сме сигурни, the, the, the steps against... че ще се предприемат стъпки на националния ниво срещу злоупотребите с европейски средства. Ще разглеждаме процедурите с обществени поръчки и всички останали елементи на системата. Ние ще използваме механизмът, който е предвиден, предвиден в предложението. Имам предвид пакета за финансовите норми. Той ще се задейства само в сложни случаи, където има злоупотреба със средства, липса на проверки и този механизъм ще се задейства така, че да не наказва крайните бенефициери, като кметовите или неправителствените организации, тъй като не това е целта. Искаме малко да така осложним живота на правителствата. Радвам се, че финландското председателство ясно каза, че има все повече подкрепа за това условие, което ще заложим при преговорите за новия бюджет. Смятам, че това може да бъде много полезен инструмент. Do you want to react? Искате ли да кажете нещо допълнително? Да, трябва да реагирам на казаното. Колегата спомена процедурите срещу Унгария и Полша по член 7. Знаете, че сега има опит парламентът бъде изтласкан извън процеса. Ще бъдете ли наш съюзник, така щото парламента да има силна роля по време на тези процедури, тъй като ние сме пряко избраните представители на гражданите? Втори въпрос Попитаха ви каква е ролята ви през едните пет години и вие казахте, че няма да бъдете втори Франц Тимерманс, ще намерите свой начин на работа и в нашата комисия е интересен. Ни е интересно какъв ще бъде вашия стил, каква ще е разликата ви с Тимерманс. Аз се радвам, че Франц Тимерманс много активно защитаваше върховенството на закона и за това ми е интересно да чуя как вие ще бъдете различно от него. Uh, Благодаря за допълнителните въпроси, госпожо, госпожо Рентке. Трудно ми е да си представя как Европейския парламент може да излезе или да бъде изключен от процедурата, тъй като парламентът задейства тази процедура по член 7. Така виждам нещата. Дали съм втори Тимер, Тимерманс? Многократно отговарях на този въпрос, тъй като журналистите продължават да ме питат, ще бъдете ли повече като него, по-малко като него. Няма да бъде изобщо като него. Мисля, че е ясно това. Двама души, като вършат една работа, винаги я вършат различно. Аз високо се възхищавам на извършеното от него. Не му беше лесна задачата. Защитата на основните права, върховенството на закона не е нещо, което много хора искат да правят като задача. Не е много популярна длъжност, но аз ще го правя. Ще мобилизирам всичките си познания, опит от регионите, където има проблеми, способността си да водя диалог. Ще държа обаче много твърдо на този принцип и това е ясно. Това е един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени в Европа и много се гордея, че в крайна сметка с колегата Рейне ще отговаряме за тази тема. Uh, от името на идентичност и демокрация, господин Фест, заповядайте. C'è е, un cambio Rinaldi per questione di aereo. Grazie. Е, Колегата го няма, тъй като закъсня неговия самолет. Здравейте, господин Таяни, здравейте, госпожо кандидат Юрова. Има три въпроса. Идеята е да защитавате медийния плурализъм, стълб на демокрацията в Европа. Например, в Италия имаме 5 милиона души, които имат достъп до информация посредством вестниците на хартия, но много близо пет пъти повече, 24 милиона души се информират посредством социалните мрежи. Какъв тип стратегия смятате да приложите, така че да се гарантира свободата на изразяване на всички граждани, за да не може частните собственици на медийни а, канали да попречат на плурализма и да наранят демокрацията. След това дали не. Има много често проблем с страниците на партиите. Някои от тях трябва да имат проверка от страна на правителството, за да сме сигурни, че те са същите. Смятате ли, че това ограничава свободата на изразяване, защото по този начин се пречи на много независими да участват? Thank you very much for your question. Благодаря ви за въпроса. Мисля, че имам добри новини. Те са, че свободата на словото няма да бъде накърнена. Поне така планираме нещата. Тук гледаме споделянето на информация, журналистиката. Можем да кажем, че има публични медии, частни медии, които работят на свободен пазар. След това имаме социални медии, които имат все по-нарастваща роля, защото статистиката показва държавите членки че те все повече са обект на внимание. Има някои държави, в които половината граждани близо използват информация само от социалните медии и от интернет. Огромно е въздействието върху общественото мнение на социалните медии, ако това е така. Каквото и да направим в тази посока, ще защитаваме свободата на словото и на изразяване като основен принцип. Той е недосегаем, не може да бъде пипан, с изключение на случаите, в които се предоставя съдържание, което е забранено с закон. Това е задължителен принцип, да речем, при словото на омразата. Аз няма да насърчавам лично решения или да подкрепям предложения, които са в посока някой да е съдник на това какво се пише, какво се съобщава по медиите. Няма да има министерство на истината, няма да има комисар на истината или нещо подобно. Това, което искаме, особено що се отнася до социалните платформи и медии, искаме прозрачност и няма да диктуваме на хората какво да четат или пишат. Искаме гражданите да знаят какъв е източника на информацията. Кой има политическа кампания, кой плаща, кой е зад кампанията, т.е. повече прозрачност. В същото време искаме социалните платформи да носят своята отговорност и да работят срещу възпроизвеждането на ботове, фалшиви акаунти, или профили, които всъщност разпространяват фалшива информация. Още нещо – сигурността. Но може би по-късно ще кажа нещо. Искате ли да допълните въпроса или да направите коментар? Значи вие сте съгласна, че не трябва частни лица в социалните мрежи да действат като цензура – дали ще има някакъв орган, който да речем Европейския парламент, да определи, който да държи в ръцете си цензурата. Тоест, това ще остане, може би, в ръцете на частните организации. Те ще могат да действат като цензури. What we want the platforms to do is to... Платформите разбираме така. Трябва да се ограничи словата на омразата, насилието и нещата там са ясни. Когато има някакъв документ или текст или така нататък, който призвава към насилие, аз видях нещо такова в Дъблин, в основния офис на Фейсбук. Тогава нещата трябва да се ограничат и авторите на такива послания могат да се защитат, могат да успорват едно такова решение от страна на Фейсбук. Имаше вече такива случаи. Това искаме те да правят, да спазват закона. Защото ако има забранено съдържание, и то трябва да е забранено и офлайн, и онлайн. Няма альтернатива. В противен случай трябва стотица хиляди полицаи ще трябва да гледат случващото се по интернет и да решават. Сега, дезинформацията е нещо друго. Дезинформацията по наказателното право не е незаконно съдържание. И там вече нещата са много деликатни. Искаме платформите, и това описах по-рано, да свършат своята работа. For this, for this year... Uh, От името на ЕКАРЕ, координатор ФАВКО, господин Буржуа. Благодаря господин председател, заместник, госпожо кандидат заместник председател. Вие казахте с право, че Урсула фон дер Лайен ви е натоварила с защитата на правовата държава, основните права и свободи. Ние сме обединени в многообразието, да, но нямаме общ език, макар че всъщност имаме. Това е езика на просвещението, както го наричам аз либералните идеи е, са част от Европейския съюз, те са вътре в него. Вие с право казахте, че вашите приятели в Чехия са търсили свободата, когато са се присъединили към Европейския съюз. И вие също казахте, че искате да използвате всички възможни инструменти, за да защитите правовата държава. Искам да ви попитам как точно ще го направите и какви допълнителни инструменти смятате, че са ви нужни в тази посока. Благодаря, господин Буржуа, за този въпрос как конкретно да защитим правовата държава и върховенството на закона. Споменахте и либерализма. Аз съм убедена, че един ясен критерий за изборите са свободните избори, както и независимите съдии. Това е основното за това се безпокоим, когато виждаме, че в някои държави може да се окаже, че съдиите са зависими. Опитвам се да го обяснявам често на юристи и слава богу, не всички са юристи. Та, често правя сравнение. Представете си, когато любимия ви футболен отбор играе и трябва да играят на хълм и няма арбитър. Ето така изглежда и живота без съдии. Ние подхождаме много отговорно. Насочили сме се, работим с държави, които имат проблеми, задействаме процедури по седми член. И сега правим и една цялостна оценка на всички държави членки на базата на предложението на Европейския парламент от 2017 година, за да изградим една цялостна картина, тъй като ни критикуват, че не използваме една и съща, един и същ аршин, т.е. наказваме само едни и същи държави. Не е вярно. Трябва да се предприемат мерки, които да бъдат превентивни. И това всъщност е годишния преглед на правовата държава и върховенството на закона. Това трябва да бъде направено идната година всъщност. Трябва да приключи този преглед и там ще имаме вече цялостната информация. Това е необходима стъпка напред и не бива да ограничаваме дебата за правовата държава само върху независимостта на прокуратурата и съда. По-широк е този дебат. Затова искаме да включим Конституцията и баланса, записан в нея, медийните свободи, корупцията. И това ще доведе до добри резултати в кратки срокове. Искате ли допълнителен въпрос? Wij, wij moeten natuurlijk niet alleen toezien op het naleving van да, разбира се. Не става дума единствено и само това да бъдем бдителни към върховенството на закона в държавите членки, но и на ниво Европейски съюз. Вие споменахте съда на европейските общности. Случая Ариньози, който се разглежда а, от а, разширения състав Въпросите, свързани с суверенитета, трябва да са една възможност, ако основните права не се нарушават. И затова имам един конкретен въпрос. Дали като имаме предвид Европейската заповед за задържане, дали според вас трябва да има проверки, да не се нарушават основните права, хартата, тя е основополагащ закон, но Отвъд това, отвъд всяко едно законодателство трябва да стои е, Европейския съд или съда на европейските общности. Съгласни ли сте? Случая Ренези и други показва, че съдът е изключително важен и той дава тласък на държавите членки. Вие засегнахте основното. Нужно е да се спазват едни и същи принципи, които да бъдат защитени по един и същи начин, като например върховството на закона и основните права. В противен случай съдебното сътрудничество в Съюза няма да сработи. А Европейската заповед за задържане е изключително успешен инструмент при ем, това сътрудничество. Ето при тези пропуски имаме проблем. И това ще бъде голяма задача за колегата Рейндърс да се вгледа в тези проблеми. Ние няма да правим преглед на тази заповед за задържане, но ще видим как работи тя на практика във връзка с стандартите в затворите. Посъветвах държавите членки, дадах им информация как да използват европейски средства, за да подобрят стандарта на живот на затворниците. Но нещата не сработиха добре, така че това е задача, по която работим в момента. Нека да повторя ясно. Един, една минута за въпрос, две минути за отговор. Една минута за втори въпрос, една минута за втори отговор. Сега давам думата на госпожа Ансофи Пелетие от името на Обединена телевизия. Заповядайте. Благодаря, госпожо комисар. Добре дошла в Полша и на други места. Правителствата приеха закони които в крайна сметка облагодетелстват политическото, полицейското насилие. Свободата на сдруженията и събиранията са основни свободи, които са включени, залегнали в Хартата на свободи. И мерките за спиране на полицейската бруталност не са достатъчни. Аз искам да изразя своето съчувствие към всички граждани, към всички жертви на насилие, на полицейско насилие, като жълтите жилетки, като а, лицата, оказващи помощ, като екологичните активисти, както и активисти от Лигата за свободата. Е, как ще се занимаете с е, тези проблеми и как ще гарантирате е, неотменното право за протести и демонстрация? Разбира се, свободата за сдружаване е една от основните свободи, които трябва да защитаваме и ние следим ситуацията в държавите членки, в които има такива инциденти и при необходимост ние водим диалог с държавите членки по конкретните случаи. Аз е, не участвах в такива дебати, тъй като това беше в е, ресора на колегата, който отговаряше за сигурността, тъй като освен всичко друго това е въпрос на сигурност. И действително, това е част от усилията, които трябва да положим с държавите членки, за да гарантираме е, сигурността на онези, които искат е, да се възползват от правото си на сдружаване. Въпросът е много важен. Друг въпрос? Е, благодаря. Госпожо комисар, искам да ви попитам за пречките пред НПО които съществ... когато съществяват своята дейност. Миналата седмица господин Рейдерс каза, че финансирането е средство за насочване на дейността на неправителствените организации. Днес говорим за върховенство на закона. Смятаме, че финансирането на ЕПО не е достатъчно онова, което, което вие отговорихте, не говори достатъчно за гражданското общество. НПО нямат събеседник в Европейската комисия. И, госпожо комисар, след миналата седмица Карола Ракете беше обидена в парламента и тук се говори за, говореше се и за криминализация на НПО към кого могат да се обърнат НПО в комисията, ако бъдат обект на нападки. Вие можете ли да поемете ангажимент в тази посока? Аз мисля, че бях лице за контакт в сегашния си мандат. Разговаряла съм много с неправителствени организации от държави членки. И тези дебати не бяха много положителни. Говореше се за трудни условия за работа, със свиващото се социално пространство поради промени в законодателството. Бих искала да е, остана лице за контакт. Що се отнася до финансирането, особено за НПО, които работят в областта на социалната дейност, ще има финансиране в Европейския социален фонд, който да се използва за много полезни проекти и също така различни проекти за гражданство. Ще се разработят финансови инструменти, за подпомагане не само на НПО, но и на НПО, работещи в социалната област, но и в областта на социалните права, равноправието и равенството през закона. Благодаря. Приключихме първият кръг с въпроси и отговори. Преминаваме към втората част. И давам думата на госпожа Данута Хюбнер, координатор в АВКО. Благодаря. Госпожо кандидат комисар от 2011 година има междуинституционално споразумение между Европейския съюз и Европейския парламент за регистъра за прозрачност, т.е. има доброволен регистър за лобистите, има съвместен секретариат, има много нови правила. През 2016 година комисията реши да представи изменено предложение за междуинституционалното споразумение и със съвета се договорихме, че трите институции ще започнат разговори. Е, по това споразумение много беше постигнато през година, тази година и половина преговори. След това комисията загуби интерес към преговорите, отеглиха се от тях, независимо от ангажимента на парламента и съвета. И сега е, сме в период на прекъснати преговори. И сега искам да попитам, е, имате, какъв е вашия ангажимент към възобновяване на преговорите? Мога да потвърдя, че имам интерес. Това е не само във възложителното писмо, но има и желание за диалог с, с законодателните органи, като парламента и съвета. Е, две са темите. Регистъра на лобистите. Три всъщност регистър на лобистите и как да го използваме. Доброволно, задължително. Това са въпроси, които трябва да бъдат обсъдени много внимателно. Второ, достъп до документи. На трето място, как да направим така, че на всеки етап на законодателния процес да има пълна прозрачност в това, което правим и за посоката, в която върви процедурата. Обедена съм, че хората имат право да знаят какво правим и какво възнамеряваме да предприемем. В повечето случаи резултатите от нашата дейност е свързан с повече задължения за дадена част от обществото. Това са сериозни въпроси и ние трябва да бъдем максимално прозрачни и така, по отношение на регистъра за прозрачност, в момента има 12 000 регистрирани лица и институции. Комисията трябва да дава пример. Няма заседание без регистрация. Няма среща без регистрация. И аз мисля, че парламентът би трябвало да обмисли това, като разбира се се спазва свободата на мандата. Ние не говорим тук за диалог с гражданите, говорим за лобистите. Нищо, нищо против лобистите, но те представляват нечи интерес. Така че ние трябва да бъдем прозрачни по отношение на срещите и за това какво сме си говорили. Що се отнася до документите, трябва да видим как да подобрим достъпа до документи въз основа на предложенията на омбудсмана. На мен ми харесва предложението е, и аз знам, че в момента в съвета се вади много важен дебат. Там се говори за баланс на прозрачността и ефективността на преговорите. Няма лошо. И от тази гледна точка трябва да се разглеждат нещата, но тези въпроси са много важни и трябва да намерят място в възобновения диалог. Що се отнася до законодателния процес, същото трябва да обърнем внимание на всички етапи на процедурата за комитология. Е, искате ли да направите реплика? Европейският парламент е единствения парламент в демократичния свят, който няма право на законодателна инициатива. Е, новоизбраната председателка пое ангажимент да е, по да обмисли този въпрос. Как гледате на тази инициатива, тъй като ние сме пряко избрани и това е важно за демокрацията? Благодаря за този втори въпрос. Аз мисля, че новоизбраната председателка изпрати много важен сигнал на Европейския парламент. Тя обяви, че иска да подкрепи инициатива, правото на инициатива на Европейския парламент – когато той вземе решение с мнозинство за резолюция, призоваваща за законодателен акт. Европейската комисия ще отговори с законодателен акт в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност и по-добро нормотворчество. Всичко това е в съответствие с обявеното от новоизбраната председателка. Аз съм готова да подпомагам този процес възоснова на своя опит от досегашния мандат. Мога да кажа, че винаги съм имала добри взаимоотношения с парламента. Винаги сме обменяли информация, но по, често по неформален начин. Аз съм получавала много информация и предложения от тях и аз знам, че те из иска да ми помага, но бих искала а, политиката да се. А, тези добри взаимоотношения да се регламентират. И сега госпожа Грапини групата на европейските социалисти демократи. Благодаря, госпожо кандидат комисар. Пожелавам ви успех. И въпреки, че вече го споменахте писменно, Бих е, искала да повдигна въпроса за укрепването на демокрацията и прозрачността, което е част от е, вашият е, възложително писмо. Като кандидат комисар, ако бъдете утвърдена, какво конкретно ще предприемете, за да се подобри и повиши ролята на комисията при приемането на амбициозни мерки за прозрачност за всички институции? Какво конкретно ще предприемете, така че общите ценности на Европейския съюз да се зачитат и да се засили доверието на европейските граждани? Благодаря. Благодаря, госпожо Грапини. Мисля, че комисията дава пример. Ние имаме много строги правила за прозрачността тук не става дума само за задължителното използване на регистъра за прозрачност. Става дума за начина по който публикуваме документи, по който водим преговори. Аз се гордея с това, което правят колегите, например Сесилия Малмстрон в търговските преговори, преговорите за Брексит. Ние действително се отнасяме много сериозно към прозрачността като императив и това се вижда. Единственият ми опит с регистъра за прозрачност е много ярък. Знаете, че аз работих с няколко случаи, които получиха широк отзвук, Дизелгейт, защитата на данните, целия сектор ни призоваваше да не приеме толкова строги правила. Също така, а, изпирането на пари и финансирането на тероризма, това беше цяла сага а, с лобирането. Аз се чувствах много по-свободна, когато взимах решение, когато мож, когато можех да кажа, аз се срещнах с тези и тези. Това е записано в регистъра за прозрачност. Аз винаги защитавам интересите на европейските граждани. В комисията имаме строги правила, бихме искали и другите институции да следват нашия пример при пълно спазване на спецификата на институционалната структура и функциониране и бих искал комисията да продължи в този дух. Уточняваш въпрос? Не казахте какво ще направите, за да се засили доверието на гражданите. Сега искам да ви попитам, за да проверя доколко сте искрена. Ние работим, е, работим заедно за защитата на гражданите. Какъв беше най-големият ви успех и кой беше най-големият ви провал по време на предишния мандат? Благодаря за този въпрос. Искам да кажа, че доверието на гражданите ще се засили, ако знаят какво правим и защо го правим, ако говорим на нормален език и не се и не действаме в съответствие с някакви скрити интереси, нито пък сме се, нито пък вършим работата си в някаква затворена черна котия. Нито пък, че бавим отговорите. Що се отнася до моите успехи, новото споразумение за потребителите, колективните средства за защита, Европейската прокуратура, е, която ще даде огромен принос към борбата срещу финансовите престъпления. Всичко, което правим в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма е, е постижение, тъй като е, спряхме, предвратихме някои ужасяващи престъпления. Много нещо беше направено. Дидие Рейндърс все още... За Дидие Рейндърс остава много работа. Защит, регламент за защита на личните данни. Сега това е глобален стандарт. Ще дам думата на координаторите. Комисия Авко, господин Дюрант. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Юрова. Благодаря за това, че започнахте, като цитирахте Клар Лавел, което е изключително удоволствие да чуя такъв един цитат. Това е изключителна личност и той да бъде цитиран тук. Нека да реагирам на казаното току-що от госпожа Грапини. Ние също може да говорим за работа, която извършихте, що се отнася до подаващите сигнали. Лично аз трябва да кажа, че вие бяхте много въвледена. Нямахме толкова, не сме имали толкова ефикасна директива и ако не участвахте, нямаше да я имаме. Казахте току-що, че комисията опазва учредителните договори. Изключително е важно това да бъде припомнено. В АВКО имаме една трудност, която се повтаря и постоянно говорим за нея, за въпроса за освобождаването от отговорност за бюджета на съвета. От години наред се опитваме съвета да ни подаде тази информация, информацията свързана с използването на милиони евро които са пряко свързани с неговата дейност. Комисията от 2014 година като че ли се отдръпна назад и каза това е между съвета и парламента. 2016 година гласувахме на текст, казахме на съвета, че трябва да ни подаде тази информация, така че госпожо заместник председател, вие ще помогнете ли на този парламент и съответно на гражданите да имат малко повече прозрачност за използването на бюджета от съвета? Thank you very much, Mr. Благодаря, господин Дуран. Ще направя всичко по силите си. В рамките на общото усилие да има повече прозрачност, което да доведе до повече доверие. А по отношение специално на освобождаването от отговорност, ще обърна внимание на това. Ще поискам съвет от е, моите правни експерти за възможностите съветът е, да бъде заставен да споделя тази информация. Е, но ако няма правни пречки, не знам защо тази информация да не бъде споделена. Тук говорим за много средства, средства използвани от държавите членки в рамките на бюджета на съвета, така че е желателно да има прозрачност. Аз ще се опитам да постигна повече прозрачност и действително в същото време трябва да припомня, че Европейската комисия има ограничени правомощия, но ще използва включително и неформалните си механизми за действие. А, имаше и а, директива а, в а, тази посока, която днес беше прията от а, съвета за подаващите сигнали. Надяваме се да не предложим с това ново законодателство и възможности за злоупотреба с подаването на сигнали. Нашата идея беше да се създадат канали, по които да се подава информация за лоши практики. И тристранните преговори бяха много трудни. А, така че с помощта на парламента обаче смятам, че стигнахме до добър резултат си позволя също така да говоря за въпроса за триалозите или тристранните срещи. Не, че искам да говоря се срещу съветите, но вие ги споменахте и затова ще кажа. Е, казва някой, че това е черната котия на европейската демокрация. Може би е прекалено като определение, но от друга страна е до известна степен истина това. Как е, си представяте, че можем да подобрим прозрачността на тези трилози и да пристига информация от съвета, който от една страна е със законодател, той е със законодател и е пре, има такъв прерогатив, но той от друга страна трябва също да бъде подложен на тези стандарти за демокрация и прозрачност. Как ще стане това? Uh, на първо място, Ако имаме предвид, че триалогът е а, последният етап от приемането на законодателство и трябва да бъде максимално прозрачен. А, била съм свидетел, съм участвала в множество триалози до този момент и знаем а, колко бързо първоначалното предложение се променя в процеса, вземат се творчески решения на момента. И си дадох сметка, че това е правилният подход, защото всички се стремят към компромис. От друга страна, целият този процес трябва да бъде по-прозрачен, защото това е момента, в който трябва да бъдат ясни и добре известни позициите на всички страни. Ние работим с, пред, с предложението на председателството във връзка с а, омбудсмана и специално за триалога и достъпа до документи а, се води много напрегнат, напрегнат дебат в а, съвета. Стремим се да направим триалозите по-прозрачни, и се стремим също така да постигнем и по-добър е, модел. От е, името на Юрий НП, е, господин Поспешил. Много благодаря за думата, уважаема госпожо Юрова. Много се радвам, че Споменахте върховенството на закона много пъти по време на встъпителната си реч. Тя е основна част от вашия портфейл. Действително, върховенството на закона е много важно и гласи, че някой трябва да е наказан само ако е нарушил закона. Искам да попитам за вашето отношение специално към чешкия политик Андрей Бабич, който през януари 2018 година каза, че в Чешката република е възможно човек да бъде осъден по искане на някоя страна и дори да влезе в, в затвора. А, когато вие а, станете министър, заместник министър на комисията, а, какво ще бъде вашето отношение а, към а, подобни тълкования на върховенството на закона? Ако ми позволите, ще отговоря на чешки, защото въпросът ми беше зададен на чешки. Ще ще отговоря в две части на вашия въпрос. На първо място, Както може би знаете, аз също бях задържана през 2006 година въз основа на а, лъжливи обвинения, част от мръсна политическа игра. Мога много да говоря за това как човек се чувства в мелницата на, законодат... на съдебна система, която е в услуга на политици. Но от 2006 година насам съдебната система в Чехия доста напредна и се усъвършенства. И независимо кой е засегнат, дали министър-председател или не, всеки, който твърди, че а, може да се започне а, наказателна процедура, наказателно съдебно преследване а, по желание на някаква страна, аз не съм съгласна. Аз мятам, че а, съдебната система в Чехия е независима, компетентна и играе правилна роля, играе ролята си е, в е, опазването на върховенството на закона. Благодаря ви за отговора. Бихте ли отговорили и на другата част от въпроса ми? цитирах Чешката република само като пример, но ви попитах, ако ви отговаряте за върховството на закона в Европа, дали според вас ще е нужно и правилно, че комисията или вие по задание на комисията трябва да реагирате на подобни изказвания от страна на политици, защото това може да навреди на имиджа или а, е, трябва да а, е, останете неутрална, защото а, е, подобни изказвания са част от политическия диалог. Чувала съм а, толкова ужасни изказвания от политици в Европа, а, че понякога ми се иска да коментирам, но като цяло ние не коментираме. Комисията е пазител на основните договори и ние реагираме тогава, когато има някакви систематични, системни нарушения. Приемат се нови закони, които намаляват властта и правомощията на правосъдната система. Аз самата смятам за правилно комисията да не се намесва във вътрешните работи, коментирайки изказвания на политици но понякога ми се иска да коментирам. Благодаря. Сега давам думата на колегата Гияр. Госпожо заместник председател, вие имате а, нов портфейл, а, озаглавен ценности и прозрачност. първият а, а, заместник председател господин Хинес а, обясни името на своя портфел, цитирайки Шекспир. А, вие следва да председателствате а, работна група а, с нов тласък за демокрацията в Европа, част от а, конфер... конференцията за бъдещето на Европа. А, как искате да бъде ясно на европейските граждани какво е съдържанието на, на тази инициатива? Как искате да ангажирате гражданите да участват в този процес, свързан с определене на бъдещето на Европа? И как комисията да стигне по-далеч от колегиалния преглед между държавите членки, как да включи предложението на Европейския парламент да се включат независими експерти, така както препоръчва и Венецианската комисия. Благодаря, господин председател. не само името, но и съдържанието на моя портфейл е важно за мен и аз е, ще се стремя да го изпълня с е, съдържание. Когато се съсредоточавам върху ценни и прозрачност, това не е лека задача, защото ценностите а, е, са много абстрактна и обща категория. Така че трябва действително да се постараем много, за да бъде ясно какво планираме и какви са нашите дейности. Ние ще работим в три посоки. Както вече споменах, първо годишен преглед на върховенството на закона. Дидия Рейндърс също работи в посока преглед между държавите, но ние ще проверим баланса в Конституцията, независимостта и а, корупция, медии. Ще работим а, по новия тласък към демонстрация а, е, за демокрация, а, новото закон, а, е, избирателно право, медийния плурализъм и а, на трето място ще осъвременим стратегията за основните права. Така че а, това са тези три насоки и три посоки, в които ще работим. Аз се надявам на ангажираността на парламента по отношение на основните права. Аз искам да наблюдавам и да включа темата основни права в всички действия, които предприемаме. А, това, което искам да подчертая също, а, е, че не искам а, да стоя много в а, офиса си. Искам да бъда навън, да говоря с гражданите и не само с тези, които поддържат европейския проект, са убедени. Знаете, че понякога се организират конференции и винаги имаме едни и същи слушатели. тоест, говорим си само с хората, които така ли че ни подкрепят. Аз искам да посещавам държавите членки, да говоря с студенти, например, и да правя много повече, за да бъде ясно към какво точно се стремим Съвсем накратко по темата основни права, част от вашия портфел. Смятате ли, че ще можете да накарате всички държави членки да спазват хартата на основните права по отношение на малцинствата а, и това да въжи за общността LGBT, за ромите? така че ценностите да бъдат свързани с защитата на европейския начин на живот. това е портфела на колегата Схинес. и се отнася към член на втори от основните договори. Ще повторя. Ще използваме всички налични инструменти. Ще следим, ще наблюдаваме спазването а, на европейското законодателство. Тук споменахме хартата и специфичното законодателство за защита на правата на младсинствата и на основните права като цяло. А, имам предвид рамковото решение за расизма и ксенофобията. Държавите членки трябваше да а, започна да го прилагат още преди две години и веднага комисията започна да изпраща писма, защото видяхме, че има пропуски, не се спазва законодателството, липсва заинтересованост. Може би все още тече процеса за евентуални нарушения. По отношение на директивата за качеството ние не наблюдаваме само а, съответствието на законодателство на европейско ниво, ниво държави членки, а, ние подкрепяме а, други а, органи, които отговарят в държавите членки за равнопоставеността. Става въпрос за а, равнопоставеността. Иска да кажа малко повече по този въпрос, но може би ще успея по-късно. Много съм гъвкав, казва председателят. Не знам дали колегата Агиар ще бъде гъвкав, защото той трябва да поеме председателството. Благодаря. Продължаваме с списъка оратори, такъв какъвто е. Следващият въпрос ще дойде от Даниел Фройнт от Авко. Една минута. Thank you. Uh, thanks for answering our questions today. I'm over here. Um, so the, the European... Благодаря. Европейската комисия смята, че всяка година губим еквивалента на целия европейски бюджет за корупция в някои държави членки, пък корупцията стига до най-високо ниво, включително и вашата държава членка. Когато изчетах възложителното писмо за различните комисари, думата корупция отсъстваше. Вие казахте, че ще следите какво случва с корупцията. Искам да потвърдите пред нас, че всяка година ще правите преглед на това какво се случва с корупцията и ще правите препоръки към всяка една държава членка. За да можем да водим борбата с корупцията, трябва да си подредим собствения дом, преди да даваме съвети на други. След като свърши мандата на комисията Барозо, голямата част от комисарите минаха в частния сектор, към лобистки организации и аз за това искам етичен орган да бъде създаден или орган по етика, за да може и комисарите и депутатите да не са тези, които да проверяват такъв тип нарушения. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин Фройнд, за всички въпроси. Първо за корупцията. Искаме годишната оценка на корупцията да бъде включена в общия преглед на върховенството на закона и правилата държава. Много често корупцията е съпътстващ аспект – когато правовата държава не е много силна в държавите членки. Затова трябва да направим така, че да се отбелязва липсата на реакция у прокуратура, у съд, към, когато са дадени ясни доказателства, защото някоя е прекалено голяма риба или нещо подобно. Така че ще разглеждаме системно феномена корупция – и ще продължим с две неща. Корупцията е част от европейския семестър. Тъй като нанася вреди върху економиката на държавите членки. Така че там ще продължим. Това е чисто економическия анализ, не правния. Също така ще продължим да разглеждаме корупцията от правна гледна точка в таблицата за правосъдие. Там има цяла глава, в която разглеждаме колко време отнема, как се реагира от всяка държава членка на случаи с корупция и така нататък. Тоест, от една страна тази таблица и от друга страна този подход, който очертах. Ще използваме данни от държавите членки, ще използваме данни от различни източници, които наистина са от Греко, например, от ОИСъра, надежни източници. За етичния орган, мисля, че, или органа по етика, извинете, вече говорих. Може да си приключите изречението, но вие е, вече си надскочихте времето, което ви е отделено. Притесняваме това чук, чукче, с което почуквате, особено защото сега искам да говоря за нещо голямо. Този е, независим орган по етика имаме нужда от нещо такова. Ще разгледам различните поведенчески кодекси и нормативни документи на европейските институции, за да видя какви са елементите, които могат да влязат е, в е, правомощията на такъв орган. Това може да е съвещателен орган, който да може да препоръчва стъпки по конкретни случаи, да препоръчва санкции на различните институции. Но това е само в началото. Само потвърждавам, че имам голяма решимост да започна да работя по този въпрос скоро. Заповядайте, господин Фройнт, за последващ въпрос или уточняващ въпрос. Да, това, което казахте по-рано за регистъра на лобистите. Това бе амбиция и на предишната комисия да се създаде един такъв задължителен регистр, но в възложителните писма на предишната комисия ясно се говореше за търсене на равно, равен достъп това ще е ли част да има балансираност между онези, с които се срещате и консултирате? Ще има ли напредък, за да може този регистр в крайна сметка да включи съвета също, не само а, другите институции? Да, наистина искам и съветът да бъде включен в кръглата маса и да го обсъдим, защото трябва да има еднакви условия за всички. И това е пътят напред. Когато изчетох докладите от депатите в съвета за допълнителните документи или за прекаленото, прекалените документи, Разбрах, да. От една страна трябва да има баланс между ефикасни преговори и пълна прозрачност. Съгласна съм, че трябва да се постигне такъв баланс. Това е работата, която ни предстои и съм готова да започна такъв диалог. За този баланс, който споменахте, не знам какво е изчезнало, но ще видя някакви думи или формулировка ли, но ще погледна. Now the next floor. За една минута господин Фест. Заповядайте. Благодаря, госпожо Юрова. Вие отговаряте за ценности и прозрачност. Но аз искам да попитам какво разбирате вие под ценност. Дали а, сегашните ценности на момента на парламента или ценностите на консервативния граждани? Готова ли сте да защитавате и консервативните ценности, като например правото на живот на неродени деца? така, както би било правилно за Европа и моите колеги от ляво, либералите и зелените винаги искат подобни а, неща, а, за да защитат а, мигрантите, например. Аз искам да защитя а, неродените деца. Благодаря. Давам думата на госпожа Юрова. Благодаря ви за този въпрос. Това е в рамките на правомощията на държавите членки. Okay. Това ли беше всичко? Чудесно. Тук, за Herr Fest. Ja, Имате минута, господин Фест. Госпожо Юрова, от е, години говорите за фобии, психози, е, хомофобия, е, когато става въпрос за определени възприятели. Говорите и за ислямофобия. Миналата седмица бяха убити четирима полицаи в Париж от човек, който е викал Алау Акбар и бил въоръжен с нож а, това не са някакви фобии или въображаеми. А, по Арте беше излъчена документация, която показва по какъв начин Катар се намесва в посока исламизация на Европа. когато разгледаме всички тези атаки, е, усилия за исламизация, смятате ли, че това също е някаква фобия и не смятате ли, че трябва да се извините на всички потерпевши? Благодаря за втория ви въпрос. Неприемливи са, разбира се, всички убийства, който и да ги извърши. За ислямския тероризъм, ако трябва да говоря, Европа и държавите членки направиха много, за да защитат гражданите срещу този феномен. Самата аз работих с технологичните фирми, тъй като статистиката показва, че около 20% от ислямистите са били радикализирани в затвора, а 80% от тях онлайн – Направихме много, за да повишим сигурността. Работиха заедно и Европол и всички органи по сигурността в държавите членки. Така че правим много, за да намалим риска и опасността. Трябва да кажа отново обаче, че всички нападения, всички убийства са неприемливи, каквито и да са те, и трябва да работим по повишаване сигурността за европейците. Когато попитате европейците какво очакват от нас, те очакват благоденствие, сигурност и стабилност. Така че това е част от задълженията ни. Благодаря. Сега давам думата на Асита Канко за една минута. Благодаря, госпожо Юрова. Дезинформацията е една от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени в днешното общество и вие го подчертахте с право. Свободата на словото обаче, какъв е смисъл и ако хората нямат източници на информация, защото как ще протече дебата тогава, след като няма истина в него? Ние трябва да следим дали има фалшива информация и дезинформацията обаче работи по различни начини, понякога е трудно, може да я припознаеш, да я разпознаеш, да я проследиш и тя размива границата между истината и лъжите, тя заплашва живота на хората особено ежедневието на хората. Социалните платформи да бъдат арбитри, може би не е отговора. Нужно е като че ли да водим просветни кампании. В този смисъл трябва да има повече доверие хората в европейските институции. Колкото повече гражданите подкрепят ЕС, толкова по-успешен ще е ЕС в борбата с дезинформацията. Как вие Европейската комисия възнамерявате да преодолеете проблема с доверието към институциите, тъй като вие ще работите за по-голяма прозрачност. Заповядайте, госпожо Юрова, за две минути. Благодаря, председателю. Благодаря, госпожо Канго, за въпроса. Много е широк този въпрос и ще опитам да бъда максимално кратка. Дезинформацията. Какво е определението за дезинформация? За да може да действаме. Нека да ви изчета определението. Това е подвеждаща информация или информация, която очевидно не е вярна за економическа облага или е, за е, лъж... за уронване на политики, здравето и сигурността и така нататък. Това е нова заплаха и не искаме с цензура да реагираме, като свиваме свободата на словото. Не. И точно а, тук срещаме подкрепа от гражданите, защото различните проучвания на общественото мнение показват, че хората искат по този повод да образоваме хората по-добре. Така звучи малко арогантно, може би, но имам предвид да им дадем възможност по-добре да разберат положението и да усетят, когато биват манипулирани, да разбират по-добре източника на информация, какви са целите, какви са намеренията, особено е, в цифровата сфера, да могат да се ориентират по-добре. И в крайна сметка резултата да имаме едно по- устойчиво, гъвкаво общество, което е подготвено за тази заплаха. Иначе няма да разрешим а, е, този проблем. Искаме да се съсредоточим върху дезинформацията от две гледни точка. От една страна интензитетът, от друга страна неустойчивостта. Първо, интензитет. Какво имам предвид? Може да има дезинформационни нападения, които дори да бъдат заплаха за сигурността. И тук вече трябва да работим много – преди изборите бяхме готови да започнем с системата за бързо реагиране. Тъй като нямаше обаче такава интензивна атака, ние няма задействахме, но трябва да сме готови. Също така трябва да говорим и с НАТО, този е, аспект свързан с сигурността. След това да се създаде устойчивото обществото, какво имам предвид също пред неустойчивост или бърза променливост особено преди избори, различните проучвания показват, че политическите партии много активно произвеждат фалшиви новини преди избори. И затова е нужна бърза реакция. Трябва да видим правилата за политически кампании. Тук пътя напред, според мен, е съвсем конкретен. Благодаря. Госпожо Юрова, искам да ви припомня също така да знаете, че и времето лети, не само всичко останало. Така ще ни помогнете много добре. Имате една минута, госпожо Канко, да кажете какво мислите по въпроса. Ами, мисля, че е важно, че подчертавате значимостта на това да защитите хората, да има просветни кампании. Питам се обаче за прозрачността. Оставени сме, например, без защита пред кибератаки. Как ще преодолеете този проблем? И на следващо място, бъдещето на електронната търговия. Има директива, която се подготвя в тази посока. Платформите, доставчиците на услуги, каква роля ще изиграят борбата срещу дезин, дезинформацията и как да направим така, че потребителите да осъзнават много по-добре какво виждат на екраните си. Заповядайте, госпожо Юрова. Благодаря ви. За директивата за електронната търговия ще работя с колегата Вестагер и госпожа Голар тази посока, тъй като има ясен план, ясна задача да се излезе с акт за цифровите услуги. Това ще бъде отлична стъпка напред и ще, ако постигнем баланс и намерим точното определение на отговорността, за отговорността на платформите за съдържанието. Директивата за електронна търговия ще бъде законодателство, което казва, че платформите не отговарят за съдържанието, освен в случаите, в които и ще изброим отделните случаи. Там вече трябва да има е ясен законодателен тласък за увеличаване на отговорността. Имаме нужда от такъв инструмент. Първият ви въпрос, за съжаление, не можах да разбера. Майк, Майк, please, Микрофона си включите, ако обичате. Моля да бъдете съвсем кратка. Това се опитвам да бъда. Съвсем кратка. Първата на въпро... част на въпроса бе свързана с факта, че чисто цифрово прозрачността не трябва да ни направи е, по-изложени на атаки. Как ще се борите срещу хакерството и е, кибератаките и киберпрестъпността? Разбира се, че не би трябвало да ни направи по-уязвими. Защитата срещу хакинг във всички държави членки изисква инвестициите за момента не са достатъчни Но увеличаването на киберсигурността е една от стратегическите задачи на всяка една от държавите членки. На второ място. Злоупотреба с нас, един вид да се оголим в цифровото пространство. Имаме законодателство за защита на данните, с което всъщност ни защитава точно, що злоупотреба с личните ни данни. Има много високи санкции или тежки санкции, европейците, мисля, че на планетата са на най-сигурно защитените. Штатла. Следващият е Каролин Ед Штатлер. Госпожо за мен, е, кандидат комисар, запознахме се по време на австрийското председателство, работихме заедно при много сътресения в писмените си отговори казвате, че вече не може да има съмнение, че нашата демокрация е изложена на заплаха Можем ли да кажем, че според вас е много важно тази комисия да съсредоточи усилията си върху защита на ценностите и европейския начин на живота? Пример за хакерска атака е през август 2019 година. Има ли спешна потребност за по-координиран подход за защита на европейските институции и укрепване на сътрудничество между държавите членки? И към, като допълнителен въпрос, предвиждате ли мерки на европейско ниво за бързо реагиране при подобни случаи, особено когато става дума за атака срещу много важната инфраструктура? Отговор. Благодаря, госпожо Ед Штатлер трябва да кажа, че много беше направено за защита на нашите мрежи и цифровото пространство срещу хакерство. Предстои още много работа. Архитектурата е изградена, агенцията е низа, координира действията на органите на държавите членки за киберсигурност. Мрежата работи много добре. Но, както вече казах, има нужда от повече капацитет в повечето държави членки. Подценяването на въпроса винаги се наказва строго. Споменахте директива, която би трябвало да бъде разгледана през 2001 година. Тя е насочена към защита на най-важната инфраструктура. Казахте, че политическите партии няма, за тях не е предвидена защита и може би това е един от въпросите, на които трябва да обърнем внимание. Втори въпрос. Също така има засилване на антисемитизма, когато е заплаха за общите ни ценности. Приветствам ефективните мерки на Комисията за борба срещу антисемитизма, особено координатор на Европейската комисия. Тя изигра много важна роля в при мерките, които доведаха до декларацията за антисемитизъм на комисията. Там се подчертава необходимостта от общ подход за сигурност и предвижда за първи път задължителна обща дефиниция на антисемитизма. Смятате ли, че трябва да се засили ролята на този координатор, като се създаде, като се предвиди пряко подчинение на председателя на комисията и какви допълнителни мерки предвиждате? Антисемитизмът не е тема, която мога да обхвана в една минута. Това е срамна страница за Европа. Е, еврейски е, граждани напускат Европа, защото ги е страх 80% от евреите, които живеят в Европа, смятат, че основният им проблем е сигурността. Когато попитате е, другите граждани, те ще ви кажат здравеопазването и заетостта. За евреите това е сигурността. Тревожно е. Имаме нужда от много мерки, в това число назначаването на координатор, който свърши чудесна работа през ноември миналата година. Министрите на вътрешните работи поеха ангажимент с една декларация да излязат с национална стратегия за борба срещу антисемитизма. Обсъдихме въпросите на сигурността в работна група тази година с министрите и съответните партньори, защото те поеха ангажимент за повишаване на бюджета е, за защита на синагоги, училища и други а, обекти, посещавани от евреите. Много работа остава, но при всички случаи антисемитизмът се засилва и ние трябва да обединим усилията си и да кажем пределно ясно, че това е недопустимо. Рамона Строгарио за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, свободата на медиите, плурализма и свободата на изразяването са основополагащите е, камъни на всяка демокрация, но те са изложени на заплаха в Европа. Разследващи журналисти в е, България са изправени пред натиск заради разследването си. Сега виждаме, че пространството за свободата на медиите се свива. Какви мерки ще предприемете за недопускане на нападки срещу журналисти и да осигурите тяхната безопасност? Ще предложите ли мерки за бързо приемане на законодателството антислаб? И ще поемете ли ангажимент за мерки, защитаващи свободата на медиите и сигурността на журналистите в първата година? В първата година на своя мандат аз ще работя по разработването на програмата за финансиране в рамките на програмата Творческа Европа която е, чиято цел е защита на творчеството в Европа. Ние трябва да използваме в максимална степен тези средства и да приемем системни мерки, които е, да са във всички държави, да се предприемат във всички държави членки не само за случаите, в които ситуацията в държавите членки е такава, че е, журналистите са заплашени, но и за да осигурим безопасността на отделни журналисти. Ще видим как най-добре могат да се използват тези средства. По отношение на слаб, ние смятаме, че най-напред е, трябва да е, обхванем цялото разнообразие на случаите на нападение срещу журналисти. Ние трябва да разберем каква е спецификата на конкретните случаи. Освен това, трябва да обмислим възможността за актуализиране на законите. Някои смятат, че това трябва да е в рамките на частното право, но аз не съм много сигурна ще обмисля възможността за създаване на система за правна помощ или е, линия в помощ на заплашените журналисти. Ситуацията е тревожна. Всеки ден получавам имейл е, от е, Сдружение за защита на журналистите. Винаги обръщам, винаги проверявам дали сигналът е от Европа или извън него. В повече случаи извън Европа наблюдението на медиите с много добър инструмент. В средата на 2020 година ще направим преглед, но ние трябва да видим как стоят нещата в различните държави членки и след това може би у нас ще възникне вдъхновение за мерки на европейско ниво. Госпожо Строгарио, благодаря госпожо комисар. Отговорът ви е свързан с допълнителния ми въпрос. В много тези случаи заплахите срещу журналистите идват от самите власти. Как ще осигурите защита на журналистите в този случай, ако не можете да разчитате на националните власти? Не е ли дошло времето за бърз механизъм за реагиране? Нападки от къде? казах, когато биват заплашвани, не можете да разчитате на националните власти, защото заплахите и натиска идва от а, а, властите, които извършват разследването. Много труден въпрос и няма да претендирам, че Европейския съюз разполага със силни законодателни или изпълнителни правомощия за подобни случаи. Много се притеснявам, когато политици отправят словесни нападки към журналисти, защото не им харесва това, което журналистът е написал. работа на журналистите е да ни създават неприятности. В някои държави членки чувам, е, че има открити словесни нападки и това като че ли е, дава санкция на е, онлайн заплахите. Европейската комисия няма ясни правомощия, но както казах, ще видя какви възможности има за по-рационално финансиране, за да се помогне на журналистите чрез структурни методи. Имаше интересен резултат от конференцията по разследваща журналистика в Хамбург наскоро. И там се каза следното – има нужда от повече трансгранично европейско сътрудничество между журналистите и сдруженията и трябва да има повече солидарност между журналистите. Това е нещо, което Европейския съюз не може да гарантира, но може би това е пътят напред. Благодаря. Следващият оратор е Руперт Лоу. Благодаря, господин председател чувам, че най-важната европейска ценност е, е върховенството на закона. Европейския съюз, например, по ангажимент да спазва принципите на харта на ОНЕ. Резолюциите на ОНЕ са пределно ясни. Никоя държава не може да използва економически, политически или други мерки, за да принуди друга държава да, за да се откаже тя суверенните си права Групата за Брексит отхвърля предложението на, Бор, на Борис Джонсън или Овраткър каза, че каза, че предложението е, трябва да бъде предмет на членство на, Ирландия в, на Северна Ирландия в Митническия съюз. Това не е ли а, пример за представителство без данъчно облагане. Северна Ирландия цената ли е, за да напуснем ние клуба? Госпожо комисар. Благодаря, господин Лоу, за въпросите. Ще отговоря последния начин. Европейския съюз до EU law. Европейските ценности винаги са много важни. Ние винаги е, спазваме първичното и вторичното законодателство и Европейската комисия е пазител на договорите. Това са принципите, които винаги ни ръководят. Преговорите по Брексит са много трудни. Те са в много труден етап. Аз няма да коментирам, но исках да ви кажа, че не помня случай, ценностите на Европейския съюз да са били обект на злоупотреба, за да бъде наказана държава членка. С това съм е, силно несъгласна. Господин Лоу. Благодаря. Всичко това е много интересно но вие говорите банални неща и кли, клишета. А ценностите, те за ценностите са делата, а не думите. В крайна сметка в договорите е предвидено, че Европейския съюз допринася за стрикното спазване на международното право. Ще бъда по-конкретен. По международното право Европейския съюз няма право да лови риба в британски води след Брексит, ако няма споразумение. И дали ще има споразумение или не, Европейския съюз не може да е, извършва дискриминация между членовете на СТО. И какво ще направи Европейския съюз, е, за да така, че е, холандските рибари да не ловят риба в британски води и френските рибари да не блокират кале? Вторият ви отговор. Благодаря за въпроса. Аз мятам, че въпросът трябва да бъде зададен на Мишел Барние и той познава всички аспекти на напускането на Обединеното кралство с споразумение и без споразумение. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо комисар. През последните години Имаше много разкрития, свързани с върховенството на закона. Луксликс, досиетата от Панама, досиетата от Рая. Всичко това е свързано с избягване на данъци, корупция, липсваща защита на общественото здраво. Директивата за защитата на лицата, подаващи сигнали, поставят определени условия. Какво ще посъветвате държавите членки във връзка с прилагането, с транспонирането на директивата? И как да направим така, че държавите членки да не бъдат твърде рестриктивни в политиките си, така че да нямат възможност лицата, подаващи сигнали, да разкриват информация? И как това ще гарантира правото за е, изразяване, на изразяване на лицата, подаващи сигнали? Отговор. За съжаление, днес не можах да проследя дебата на съвета на министрите, на който беше приета директивата за защита на лицата, подаващи сигнали. Така че в момента не съм изцяло информирана по какъв начин държавите членки ще транспонират директивата в националното законодателство. Аз мятам обаче, че те ще погледнат сериозно на този въпрос, защото директивата за защита на лицата, подаващите сигнали поставя доста сериозни условия към държавите членки и към институциите да отворят вътрешни канали, които са най-важни за подаващите подходящите сигнали е, и това са каналите на работното място на тези лица. Тук не става въпрос е, дори за публично пространство. Е, това са възможности за храбри хора, които имат информация. Така че първото обстоятелство са вътрешните канали в институциите и ако те не са достатъчно добре работещи или сигурни, те могат да използват и външни канали, които трябва да се предоставят от държавата. Това е задължението на държавите членки. Те да създадат сигурни канали за получаване на информация от лицата, които искат да ги подадат и в крайна сметка, като крайна мярка, те да попаднат и да стигнат до медиите. Искаме да създадем повече сигурност за лицата, подаващи сигнали, които не искат да си затварят очите, наблюдавайки престъпления, екологията или случаи на корупция и така нататък. Имах привилегията да се срещна с някои от лицата, подали сигнали във връзка с много важни случаи и съм много впечатлена от, техния, от тяхната храброст, така че се надявам мерките да бъдат навремени. Сега госпожа Йончева. Различни страни, като например журналисти, граждани, неправителствени организации могат да бъдат активни в подаването на сигнали. Как да бъдем сигурни, че законодателството ще защитава всички тези страни? Опитваме се да а, направим програми, а, които а, да, да защитават, да. Тоест, има ли програми, които да предоставят средства в случай на глоби за лица, подаващи сигнали или организации? Аз ще следя отблизо как ще бъде оформена тази част от програмата Творческа Европа, която, която засяга независимата журналистика а, и а, именно защитата на активното гражданско общество. Действително това е много важен фактор а, как ще бъдат ефективно изразходвани тези средства. Ако искаме повече защита за журналисти или за хора, които са заплашвани от определени кръгове, от а, опоненти или пък а, в случай на заплахи онлайн. Трябва да помислим а, интелигентно как да предоставим а, както правна помощ и защита, така и физическа защита и да използваме европейски средства за това. Така че аз ще обсъждам с държавите членки възможности за съфинансиране, защото този проблем не засяга само Европейския съюз. Трябва държавите членки да носят своята отговорност да защитят журналистите. Благодаря. Господин Билчик за една минута има думата. Е, здравейте, госпожо е, бъдещ заместник е, председател. Споменахте последното изследване на Евробарометър, което показва, че действително европейските граждани са недоволни от начина по който се борим с дезинформацията в медиите в Европа. И всички ние споделяме възгледът, възгледа, че дезинформацията е действителен проблем, както по отношение на сигурността на информацията, така и на цялата ни демократична система. Съгласни ли сте с мен, че нямаме нужда само от огромни кампании в предизборни периоди, да се, за да се борим с дезинформацията, а по-скоро от кампании, които да ограмотяват гражданите в цифровата среда. Има ли по-конкретни мерки, които вие предлагате за защита на журналистите в Европа? Споменахме случаите на убийства, целенасочени убийства на журналисти. Как искате да предотвратите подобни случаи за в бъдеще? Благодаря. Ще започнем с втория ви въпрос. Освен всичко, което споменах до тук. А, именно, че трябва да изразходваме средствата за системна подкрепа и закрила а, на европейско ниво. А, аз искам да апелирам към самите журналисти да търсят а, помощ в случай на заплаха, а, в случай, че получават а, заплашителни имейли. Да не се колебаят, да се обърнат към полицията, която да разследва тези случаи. Защото ако ако имат заплахи от такъв характер, Държавата е длъжна да осигури закрилата. Така че аз разбирам това като част от моя ангажимент да говоря с съответните асоциации, които работят с журналистите, за журналистите, да използват закрилата и възможностите за това по-добре. Смятам, че има начин да се подобри това. А по отношение на първия ви въпрос, действително не бива да реагираме истерично на дезинформацията. Имаме кодекса за поведение на платформите и за техните практики. Цитирах ви доклад от период преди е, европейските избори. съвсем скоро ще получа първата оценка на работата на платформите и до година ще предложим как да се обнови плана за действие по отношение на платформите в случай, че има нужда от надграждане. Но ако си представим, че ще задължим платформите а, да правят нещо и с това ще разрешим проблема, е наивно трябва да се съсредоточим върху по-дългосрочни мерки, да работим с медиите, да провеждаме обучения с младежите, с възрастните хора, които са под стрес или пък често стават обект на заплахи или на злоупотреби. Така че има много посоки, в които можем да работим и да се фокусираме върху тях. Благодаря. Искам да попитам още веднъж по-точно. Вие твърдите, че сте останала независима в отношението си към държавите членки, в равнопоставеността на вашето отношение. В вашата нова роля като комисар – тази независимост и безпристрастност ще бъде още по-важна, защото ако правовата държава бъде заплашена където и да е, вие трябва да заемете силна позиция. В вашите писмени отговори с удоволствие прочетох, че вие сте съгласни да работите и искате да работите по-тясно с Европейския парламент но ще отречете ли, че в, и в сегашния, и в Европейския парламент има някои отговори, които са доста безмислени, както това се случва и в Чешкия парламент? Благодаря ви за въпросите. Отговори. Ще продължа да действам независимо и безпристрастно, както до сега. Мисля, че това е абсолютно необходимо, не само когато говорим за върховенство на закона или а, демокрация. Действала съм така до сега, ще продължа и за в бъдеще. А по отношение на впечатлението, или на твърдението, че парламентът е място, където се изсипват много празни приказки, бих разглеждала отделно националните парламенти и, и Европейския парламент. Аз мятам обаче, че и двете са част от един необходим а, а, демократичен дебат. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Клер Дали. Всички, които вярват в човешките права, смятам, че ще се съгласят, че е нужно да се защити споразумението от разпети петък. Но от друга страна има голямо разминаване и пропаст между гражданите и европейските институции. И аз не бях изцяло удовлетворена от отговорите ви към моя колега, свързан с необходимостта от създаването на независим орган за етика. вие казахте, че това трябва да бъде консултативен орган, а, в вашите писмени отговори казахте, че а, моралният ангажимент а, и етиката са а, основополагащи. А, аз мятам, че това трябва да бъде ключова, а, ваша ключова задача. Отговор. Благодаря, госпожо Дали. Вие ми давате възможност да кажа онова, което исках да кажа за независимия орган по етика. Аз казах, че една от възможностите е този орган да бъде консултативен, съвещателна функция. Но той трябва да се състои от а, независими хора, които се ползват с доверието а, на обществеността и са в състояние бързо да разглеждат случаи, защото тук бързината има значение и трябва да се реагира бързо от страна на институциите. Аз говорих за това като една възможност, която съществува. Другата възможност би била институциите да се споразумеят да а, създадат а, такова, а, такъв орган, който да има повече компетенции. А, но ще ви кажа, че а, институциите до сега нямаха голям апетит да създадат един такъв допълнителен външен орган, при положение, че имат кодекси за поведение и вътрешни правилници, които са достатъчно силни. За мен тази тема е, е нова. Искам да се ангажирам, да стъпя в диалог с институциите, да разгледам всички предложения от миналото и настоящето, за да намеря възможно най-удачния модел за този независим външен орган, отговарящ за етиката. И ми се иска той да стане много важна институция, който да създава европейската политическа култура заедно с нас. Не искам да затварям никаква врата. Само искам да кажа, че този въпрос трябва да го разглеждаме заедно, защото това не е само работа на комисията, това е тема, която ще бъде обсъждана много интензивно по време на диалога между институциите. Госпожо Дели искате да кажете, че вие искате орган, но не знаете каква форма ще придобие той. Вторият ми въпрос. Във вашия портфел вие отговаряте за защитата на европейската демокрация от външна намеса, но също така и да защитавате независими журналисти чрез трансгранични проекти. Това може да бъде поставено под опасност <coughs> в случай, че е, журналисти биват е, хвърлени в е, затвора извън Европейския съюз. Вие знаете, че има журналисти, които а, изнесоха информация в, а, в Wikileaks а, от журналисти в а, Ирак и Иран. А, и а, в тази връзка искам да ви попитам как, как ще подкрепите европейската демокрация и гражданското общество а, срещу нападение на свободата отвън и как по-точно ще защитите журналисти от екстрадиция, когато те са преследвани по политическа линия. Госпожа Юрова. Боя се, че а, решенията за екстрадиция са в а, правомощията на държавите членки, така че позовавам се на случая с а, господин Асанж. А, чакаме решението на а, британските съдилища. И тук основната ни задача е да знаем къде свършват нашите правомощия. А, по отношение на защитата срещу злоупотреби с правосъдната система в общърп на журналистите, казах, че трябва да разглеждаме всеки случай а, индивидуално. Трябва да анализираме и случаи, в които журналистите са подложени на много неприятно разследване извън Европа. Но трябва да събера повече информация. Знам за някои отделни случаи, случая Матис, например. Колегата Спрурек за минута. Благодаря, госпожо кандидат заместник председател. Вие говорите за диалог и гражданското общество. Ще отговаряте за тази тема. Ще трябва да водите диалога и с църквите, и философските, и други организации от нерелигиозен тип. В това писмо обаче само онази част, която е за църквите, е повдигната в получер а, шрифт. Е, може би се предпочитат църквите, за разлика от другите философските движения и така нататък. Ще отговаряте и за инициативата на европейските граждани. Европейската комисия допусна някои инициативи, макар че те вървяха срещу правата на ЛГБТ или правата на жените. Какви мерки ще предприемете, така щото Европейската комисия да отхвърля граждански инициативи от този тип? Благодаря. Заповядайте, госпожо Юрова. Much, uh, Благодаря, госпожо Спурек. Трябва да вода диалога с църквите и всички видове вероисповедания или философски движения. Няма привилегирована позиция за едните или другите, в случая за църквите. Това ще е ново задължение за мен, поне от части. Имам голям опит от предишния си мандат все пак. 2016 година проведохме един семинар по основните права. Там поканихме представители на всички църкви. Дебатът бе много интересен и много насърчителен. Църквите показаха, че могат да говорят помежду си и могат да, да се разберат за пътя напред, дори за темата ценности или на темата ценности. Това бе много полезно събитие. След това, когато работех за това държавите членки да подпишат Истанбулската конвенция, тъй като съм работила по протокола, исках да представя конвенцията в държавите членки. Та тогава бях пък изправена пред голям отпор от източната православна църква и от други. Бе полезно това за мен. Да чуя възраженията, да започна да разбирам защо има такъв страх, както и да излеза с аргументи. Важен е диалогът. Поради тази причина се радвам, че диалога с църквата, философските групи и така нататък е предвиден в моето писмо. А, предвиден е такъв диалог два пъти годишно. Ще видя какъв ще е метода, но с удоволствие ще работя по такъв един диалог. За действията тези въпроси е, не са сред правомощията на Европейския съюз и част от инициативите вече бяха отхвърлени. Ще погледна пак този въпрос, но си спомням, че Европейския парламент имаше дебат за законодателството за прекъсване на бременността в Польша. И тогава казах, че не мога активно да работя, тъй като Европейски съюз няма компетентност. One... Госпожо Спорек, Спорек, имате още една минута. Питах ви всъщност за инициативи на европейските граждани. Може ли нещо повече да кажете за това? В отговорите си към Европейския парламент казвате, че ще работите срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма и като заместник председател по правата на човека това е много важно. Как ще попречите на ксенофобски сили, които имат програма за борба срещу мълцинствата, как ще им попречите да уронят ценностите, записани във втори член за договора на функционирането на Европейски съюз. Една минута, госпожа Юрова. Благодаря. Едно пояснение. Когато получим инициативата на европейските граждани, това не е сред правомощията на институциите. Не се занимаваме ние с това. Това не е политически коментар, а правен. Какво ще правим срещу расизма, ксенофобията и така нататък. Изключително много дейности има. За противобойство. има рамково решение срещу расизма и ксенофобията, както казах по-рано. Съсредоточили сме се много върху мониторинга на това как държавите членки изпълняват тази директива или това рамково решение. Как влиза то в правовата уредба. След това имаме много проекти, подкрепа на гражданското общество, за, мълцинства, за мълцинствата. Много важни програми имаме също, които се финансират от социалния фонд, за да помогнем на хората, които имат социални проблеми, което също е помощ за някои мълцинства. Водим кампания. Аз започнах една кампания за защита на правата на групата и Така че много, много инициативи и ще продължим. Our... Една минута за Гвендолин Делбо Корфилд. Мерси. Мадам Юрова. Благодаря, госпожо Юрова. Много бяха казани и за вашият ресор и така нататък. Но нашата демокрация понякога е поставена под въпрос. Важна е свобода на словото, правото на информация за гражданите, без е, пристрастен съд, ясни политически кампании, прозрачни такива. Вече много, много, много по време на това изслушване говорихме за рисковете, дезинформация, както и намеса в изборите. Искам обаче да бъда по-конкретна как може по-стриктно да ограничим частните интереси, които имат интерес от изборите, като например многонационалните фирми, като гарантираме свободата на изразяване или на словото. Смята ли, че платформите трябва да контролират своето съдържание, да бъдат а, цензори и да, да се сложат алгоритми, които автоматично да блокират или пък социалните мрежи можете да гарантирате, че ще направят а, така, че след като се вземе съдебно решение, някои профили ще бъдат изтрити или блокирани. Заповядайте за отговор. За две минути. Благодаря, госпожо Делбо Корфилд, за този въпрос. Съвсем накратко. Искаме платформите да си сътрудничат с нас, за да махнат незаконно съдържание. Детска порнография, например, терористично съдържание, слово на омразата, това са параметрите, които са записани в наказателното право на всяка една държава членка. И тук разчитаме на тях. В случая с словото на омразата, това е най-деликатният момент – и то с право. Някои могат да кажат, че това е един вид ограничаване на свободата на словото. Искаме те да направят ясна оценка на такива случаи и когато имат някакви съмнения, дали това е слово на омразата или не, те трябва да оставят това съдържание на платформата. Като в Германия, където се има законодателство – когато има съмнение, те го махат от платформата. Не критикувам Германия за това, че законодателството е такова, просто искам да кажа, че е точно обратното. Това е едното е доброволно действие, другото е действие по а, законодателството. Ще видим как работят нещата. Ще имаме акт за цифрови услуги, той скоро ще излезе. Той е в ресора на Маргарет Вестагер. Ще се вгледаме също в алгоритмите. Как работят тези алгоритми? Искаме повече прозрачност по това, тъй като е нужен ни е шанс, но ни е възможност да разберем как е изготвен този алгоритъм. Защо работи така, както работи? Защото може да нарушава основните права. И тогава резултатите ще бъдат много вредни или в ущърп на някого. Така че това са елементите, които искаме да разгледаме. Европа ще постигне добри резултати. Според мен, ако ми позволите само още едно изречение, цифровата сфера, а, сфера а, имаме добър инстинкт, що се отнася до а, зловредно съдържание. Особено в сравнение с САЩ се справяме много по-добре. И защитата на данните, и борбата срещу а, незаконното съдържание. Uh, Имате отново една минута за уточняващ въпрос. Благодаря ви за първия отговор. Не бяха достатъчно уточнените според мен, но добре. Има нещо друго, което искам да засегна и то е Унгария. Нова тема за мен. А тук в нощта с началото говорим за различни държави. Спомена се и Унгария. Е, за мен е голяма отговорност за това, че отговарям за парламента за това. Финландското председателство всъщност показва изключителна решимост по тази тема и трябва да бъдат поздравени за това. Вие отговорихте на колегата, двама колеги ви зададаха въпросите, казахте им, че не смятате, че е нормално, че Европейския парламент не е достатъчно въвлечен е, и казахте при изпълнението на седми член, ние сме го задействали, но не уточнихте нещата. Затова искам да задам въпрос, който задавам на много хора, с които говоря, които и други задават. Вие Смятате ли, че трябва да има разговор между съвета и парламента по тази тема и нещо по-общо? Що се отнася до процедурата по седми член, фактът, че парламента малко като че ли е изхвърлен от тази процедура, може би свива ролята, мини свежда е до минимум. Нужен е един ясен механизъм за правовата държава и смятате ли, че парламентът трябва да играе там изключително важна роля, тъй като той представлява гражданите? Заповядайте, госпожо Юрова. Благодаря. Ще отговоря това, което казах по-рано. Европейският парламент всъщност задейства седми член, така че парламент е ангажиран и е съвсем логично той да участва. И там му е мястото в тази процедура. За прегледа на върховенството на закона. Всичко това се дължи от части от работата на, Европейс... на работата на Европейския парламент, както и цялостната оценка. Затова ще се опитаме да намерим най-добрия начин парламента да участва най-активно. Така ще изготвим процедурата по този годишен доклад, тъй като не искаме той да протича при закрити врата. Това е обща дейност между държавите членки и парламента. Така че това мога да ви обещая. Да има интензивно сътрудничество, най-интензивното възможно. Преминаваме към Кетрин Бирдър. Заповядайте за минута. Благодаря. Благодаря ви за изключително а, изчерпателните отговори. Чухме какво възнамерявате да направите за прозрачността на законодателния цикъл, но колко бързо възнамерявате да дадете възможност да има мониторинг на триалозите, тъй като ние също държим много на прозрачността, като изготвяме законодателство. Също така ще отговаряте за по-доброто законотворчество, което е част от вашия ресор. Колкото и добре и са законите, ако не се изпълняват, нямат никакъв смисъл и съответно гражданите губят доверие. Когато се игнорират, нарушават законодателствата или се налагат никакви глоби, то това всъщност бесява гражданите, уронва ценностите, които са и на нас, и на вас при сърце. Добро законодателство без прозрачност, е, трябва, е нещо невъзможно. Трябва да върват ръка за ръка с изпълнението. Какво ще направите, за да може изпълнението да бъде по-ефикасно, ефективно и прозрачно? И смятате ли да включите това в годишния доклад? What you, мадам Гирова? Заповядайте, госпожо Юрова. Thank you very much, мадам Бирдов. Благодаря, госпожо Бирдър, за въпросите. Първо за прозрачността. Искам да изляза с едно предложение, което да е и за парламента, и за съвета. Веднага ще започна работа по това. Това е една от основните ми задачи, така че незабавно трябва да започна да работя по нея. Надявам се следващата половин година да има някакви частични резултати. Не виждам причина да се чака. Това е един процес, който трябва да тече постоянно. Когато говорим за прозрачност на законодателната процедура, това е нужно и сега. Нужно е още утре. Така че ще работя бързо. За по-доброто законотворчество. Знаете, че Европейската комисия въвежда един принцип да се отмени един законодателен акт и тогава да се въведе нов. Това е изключително важно трябва да бъдем смели е, да разгледаме законодателството, което вече не отговаря на първоначалната си цел и да го променим. Това се опитах да направя при политиката за потребителите. Да махнем нещата от 80-те, е, елементите, които налагат огромна тежест на МСП и така нататък. Повече трябва да се работи в тази посока. Ще излезем с доклад за изпълнението това е едно добро решение. Госпожо Бирдър, имате още една минута. Благодаря ви за отговора. Що се отнася до изпълнението, като че ли нещата не изглеждат добре, нали? Няма нужда да цитирам Volkswagen или пък отстрелването на защитени птици, замърсяване на реки и така нататък. Всички губим, а гражданите наблюдават. Когато изготвяме законодателни актове, държавите членки след това трябва да ги изпълнят и гражданите го виждат. Държавите членки са тези, които трябва да разберат, че гледаме към вас, към комисията, да е, налагате санкции, когато се нарушава законодателство. Ще направите ли така, че да се изпълнява законодателството? Ще работите ли с държавите членки в тази посока? Заповядайте. Да, трябва да бъдем максимално прозрачни и в тази посока. По настоящия си ресор работих точно така. Винаги съм посочила с пръз виновниците. Това не ме направи много популярна в държавите членки, но беше необходимо. Така че мисля, че ще продължа да работя така и в новата комисия и ще бъда човекът, който ще настоява за оптимална прозрачност. Благодаря и последният, който ще зададе въпрос е колегата Оран Винче. Благодаря. Когато си последен е трудно да попиташ нещо ново. Госпожо кандидат комисар, вие ще работите за подобряване на Европейската гражданска инициатива. Тя съществува отдавна, но не е постигнала кой знае какъв успех. От 17 само 6 са получили нужните подписи. Предвижда се тази инициатива да се упрости за гражданите. Основните предизвикателства пред тази инициатива не бяха процедурните изисквания, а не желанието на комисията да превърне инициативите в законодателство. Никоя от регистрираните инициативи не е превърната в законодателен акт. На гражданите се даде инструмент от Лисабонския договор, който никога не е бил приложен на практика. Какво ще направите? за да се превърне гражданската инициатива в нещо повече от символ на демокрацията с участие. Заповядайте. Благодаря господин Винче за въпроса. Във възложителното писмо видях, че ще отговарям за Европейската гражданска инициатива и веднага започнах да си мисля за това, как е, да променим тази малко формална процедура в нещо, което е по де по-резултатно и което улеснява диалога. Не съм съгласна, че има нежелание от страна на комисията да приеме предложенията. По-скоро процедурата беше доска, доста бавна и с трудна комуникация между организаторите. Аз ще изпълня аз ще включа голяма част от гражданската инициатива в съществуваща гражданска инициатива в новия вариант. И имаме нужда от електронна система за комуникация с организаторите. Ще обмислим възможността за активна помощ, така че у нези, които излизат с такава инициатива, да знаят какви са нашите изисквания и как да спазят те законовите изисквания. Допълнителен въпрос. Благодаря за отговора, госпожо комисар. Сега да довърша един предишен въпрос. Днес в някои държави, членки на Европейския съюз, има закони за защита на националните езикови малцинства, но те са в най-добрия случай частично изпълнени. Смятате ли, че механизма за върховенството на закона ще включва, ще обхваща и защитата на младсинствените езици? Аз мисля, че по-скоро ще работим в рамките на основните свободи ние ще актуализираме стратегията за изпълнение на хартата и също така ще помислим за насърчаване на основните свободи чрез хартата, но също така трябва да видим как се изпълнява хартата на национално ниво. Ето това е рамката, в която ние ще обсъждаме проблемите на малцинствата, в това число езиковите. Председателят доста сериозен диалог с 25 зададени въпроса и отговорите на тях. Изслушването отива към своя край и като при всеки справедлив процес последната дума има е, кандидатът е, комисар госпожа Юрова. Имате думата, госпожо Юрова, и с господин Таяни ще обявим как ще процедираме е, по отношение на оценката. Госпожи и господа депутати, господа председатели, благодаря за този дебат. Мисля, че мога още на този етап, че, де, че диалогът беше много интересен и аз извляках две, две заключения. Можем, можем да разчитаме на диалог с парламентаристите по въпросите, които обсъдихме. За мен това е. Това ме изпълва с много положителни чувства, защото ще имам солидни партньори. Второ, е, новоизбраната председателка беше много права, когато е, замисли моя ресор. Този ресор не съществуваше преди, 5 години, то пък преди това той се основава на новите предизвикателства и заплахи пред демокрацията. Виждаме, че старите заплахи се засилват е, от нови средства има предизвикателства към основите на Съюза, върховенство на закон, основни свободи. Очевидно е, има нужда от промяна в взимането на решения, за да бъдем по-прозрачни и гражданите да ни разбират по-лесно. И имаме. Нашата задача е да направим така, че да сме готови за изборите през 2024 година е, много е заложено на карта и ние трябва да положим усилия. А, всъщност е, не е дошъл краят на историята, както края пише а, е, Фукуява, Фукуяма. Т.е. историята забързва своя ход. Моята роля ще бъде на а, увеличително стъкло върху всичко, което предприема комисията, така че върховенство на закона да се отстоява и основните права и свободи да са част от всички области на нашата дейност и също така демокрацията ни да бъде по-устойчива срещу съвременните заплахи. Също така ще работя с колегите особено комисаря по въпросите на правосъдието и ще работя хоризонталната си роля, за да обединя всички политики. Е, новоизбраната председателка ми възложи да съживя някои стари идеи, като е, новият годишен механизъм за върховенството на закона и плана за действие за демокрация. За мен ролята ми е е на силен застъпник на правата и интересите на гражданите. И искам индивидуалните и колективните им гласове да бъдат чути, а не пренебрегвани. Искам техните права да бъдат зачитани, а не потъпквани. Искам да се боря за доверието на гражданите в Европа като подобрим начина по който избираме ръководителите и като приемаме е, високи стандарти за всички институции, госпожи и господа депутати. Има за мен едно нещо, което е много ясно. Аз няма да мога да свърша всичко това сама. Всички стъпки ще предполагат решителност, творчество и взаимодействие между всички партии. Ако бъда утвърдена, ще работя с всички вас през идните години и се надявам, че мога да разчитам на вашата подкрепа, контрол и идеи. Благодаря. You, благодаря, госпожо кандидат комисар. Благодаря на всички депутати, които участваха в тази дискусия. Благодаря за подготовката и отговорът на въпросите. Доближаваме се до края. Време е за заключителни думи. Искам да кажа, че вие видяхте, че името на вашия ресор е трудно предизвикателство за всички нас ценности и прозрачни. Те, са, те имат централно значение за европейския проект. Но освен това, те са обект на нови предизвикателства, на нови заплахи, а те предполагат нови възможности. Цифровата епоха, което е важ, името на важен ресор в парламента има за цел да направи така, че да отговорим на новите изисквания. Свободата на изразяване, което има фундаментално значение на всеки европейски гражданин, ще спечели от цифровата епоха, но е изправено и от, и от заплахи заради разпространението на манипулация и дезинформация чрез социалните медии – което води до изкривяване на демократичния процес. И самата тъха, тъка на върховенство на закона. Вашият ресор е изключително труден. Той е, представлява изключително предизвикателство. Вие показахте, че се вълнувате от въпросите, по които работите. Много от нас, които спечелиха нов мандат, ви опознаха през последните пет години. Ви знаем как работите и със сигурност ще следим пътя по който се върви, защото е очевидно, че новата структура на комисията ще бъде предизвикателство не само за парламента, но и за парламента. За по-конкретно за взаимоотношенията, заместник-председателят е, има в ресора си въпроси, които са взаимно свързани и предлага координация с ресорите на други комисари, така че цялостната дейност да води до напредък. Благодаря ви за усилията, за енергията през последните две часа и половина. И сега давам думата на съпредседателя господин Таяни, председател на Комисията по конституционни въпроси, за да закрие той заседанието. Благодаря, господин Лопес Агилар. Благодаря на всички депутати в Европейския парламент от Авко, Либе и Юри. Благодаря на преводачите. Благодарение на вашата работа можем да говорим народния си език и това е положително за всички. Това има за цел и да защитава нашата демокрация и както каза председателя Агилар, ние трябва да засилим свободата на медиите, Дафне Каруана Галиция и други, които загинаха. Ние сме в дълг към тях. Преди една година бяха убити двама журналисти в Страсбург. Ние трябва да защитаваме свободата на пресата. Не защото аз съм журналиста, защото свободата на пресата е, е ключов е, елемент е, в нашите усилия, в нашата работа. Ние имаме нужда от вашата ангажираност, не заради ангажираността като такава, а по практически причини, тъй като ние в парламент работим по тези въпроси. Най-сетне е, заседанието между координаторите на АВКО и Либе ще бъде в 6.30 след е, кратко изявление за пресата. 6.30. Вечерта, разбира се. Ние сме готови. 6.30 вечерта, не сутринта. В 6.30 ще изпратя писмо утре сутринта. Благодаря, дебатът приключи. Изслушването приключи. Okay.